Добро утро, колеги. Let's get started. We have a busy... Нека започнем. Предстои ни натоварена сутрин. Ще подновим днес сутринта структурирания си диалог с комисар Райндерс, отговарящ за правосъдието. ще изслушаме и представяния от страна на ресорните министри които разполагат с компетенции от нашия ресор. Това са представителите на Хърватското председателство на Съюза. Нека сега продължим работа с точка 7. Става дума за предотвратяването на разпространяването на терористично съдържание онлайн. Деликатна за нас тема. Нека ви припомня, че по време на миналата пленарна сесия в Страсбург разговарях с комисар Йохансон. Разговаряхме за положението по това досие. То от известно време насаме в задънена улица. Има разногласия между липса на съответствие между мандата за водене на преговори на парламента и този на съвета, комисар Йохансон пое ангажимент да представи компромисни предложения. Нещо, за което нашата комисия винаги е настоявала – в навечерието на срещите на техническо ниво тя ще представи компромисни предложения с цел улесняване процеса на преговори и преодоляването на патовата ситуация по това досие. До момента парламентът е приел позицията си на първо четене. Приехме я по време на миналия мандат – Така бе поставено началото на процеса през декември 2019 година нашата комисия гласува за встъпването в преговори с съвета с цел постигане на споразумение на второ четене. По време на финландското председателство се проведоха три триалога. До момента не са постигнати обаче резултати. Нека сега направо дам думата на господин Яки от групата на ЕКАРЕ, нашия докладчик по досието. Ще му дам думата, за да ни докладва за настоящото състояние по междуинституционалните преговори. След това ще пристъпим към дискусия, като първо ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Яки, имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще продължа на полски. Korzystając z e, mandatu przyznanego przez e, Wysoką Komisję 17 października zeszłego Комисията Либе на 17 октомври ни предостави мандат на прег... за преговори. Заедно с колегите от комисията Либе започнахме усилена работа. В рамките на почти 3 месеца се проведоха 16 заседания. 7 от тях бяха на техническо ниво, 3 от срещите бяха част от триалозите. Има големи разлики между документите на парламента и на съвета. Подходът на парламента е коренно различен от този на съвета и комисията. Въпреки това, Благодарение на усилената работа на всички депутати постигнахме немалко. Последният триалог се състоя през месец декември. На тази среща постановихме определението на терористично съдържание, говорихме за филтрите, Говорихме също и за заповедта за отстраняване на терористично съдържание. От значение бяха член 7, член 10 и член 16, отнасящи се до юридически лица. Обсъдихме и члена, уреждащ оценката. Парламентът определи и механизмите за предоставяне на гаранции. Обсъдихме и въпроса за свободата на словото. В сряда госпожа Калиорант и господин Брайер ще насрочат среща на техническо ниво. Предстои също така и среща с представители на Европол, както и на немалко неправителствени организации. Тези срещи на експертно равнище със сигурност ще допринесат за постигането на компромис. Добре дошли сте да участвате в тях. Към момента няма технически проблеми по документа. Има обаче два момента, по които има големи, големи разлики между нашия подход и този на съвета и комисията. Най-спорният момент е свързан с заповедта за отстраняване в трансграничен мащаб на терористично съдържание. Това предложение срещна силен отпор от страна на доставчиците на интернет съдържание. Парламент, парламентът неведнъж е изтъквал, че това предложение ще постави на, изложи на риск свободата на словото по интернет. Съветът и комисията са за възприемането му. Разговарял съм с докладчиците в Сянка. Знам, че те не са склонни да отстъпят пред съвета по този въпрос. Другият спорен момент е свързан с автоматичните филтри за контрол по интернет. Съветът настоява по този въпрос да бъдат въведени определени инструменти. Парламентът обаче заяви, че не бива да отиваме по-далеч в сравнение с настоящата нормативна уредба, тъй като това отново би застрашило свободата на словото по интернет. Постигнахме значителен напредък като цяло по този документ. Следва да се постигне съгласие по двата ключови елемента, които упоменах току-що. Парламентът настоява за това да отстояваме свободата на словото по интернет. Съветът пък от своя страна настоява за въвеждането на предложените нови инструменти. Според нас обаче те са спорни, поради което не е възможно да се постигне съгласие. Не е възможно, тъй като другата страна не желае да отстъпи. Предвидили сме много амбициозен график за тази година. Предстоят също така и много срещи на ниво експерти. Да се надяваме, че те ще допринесат за постигането на компромис. Оптимист съм в това отношение – благодаря на всички докладчици Сянка. Сега предстои да се вземат най-важните решения. Благодаря на господин Яким за обобщеното представяне на настоящото състояние по досието. Сега ще дам думата и на докладчиците в Сянка. Докладчикът в сянка на е НП, господин Сарсалехос. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика. Не бе лесна работата му. Имаше много силно разминаващи се позиции още от самото начало на процеса. Има все още големи разминавания помежду ни по редица въпроси. При все това бе постигнат според мен значителен напредък. Подробно бе обсъден въпросът за определението на понятията тероризъм и терористично съдържание. Тези понятия бяха особено важни с оглед определянето на приложното поле. Друг важен въпрос бе въпросът за компетентните органи – що се отнася до заповедта за заличаване на терористично съдържание. Както каза докладчикът, има два все още нерешени въпроса. Първият се отнася до трансграничното сътрудничество. Трябва да има <clears throat> трансгранично сътрудничество – във връзка с заповедите за снемане на терористично съдържание онлайн. Обсъждат се различни редакции по тази част от текста. Другият нерешен въпрос е въпросът за филтрите. Е, Този инструмент трябва да е в съзвучие с принципа на неналагане на цялостни функции за наблюдение. Не би следвало тези филтри да се използват за постоянно наблюдение на доставчиците на услуги онлайн. Предлага се да се премине от настоящата система, която е на доброволен принцип, към система – на регламентиране. Според НП това е от изключително голямо значение. С оглед на решаването на някои проблеми, свързани с трансграничните заповеди за снемане на съдържание – Да се надяваме, че по тези два въпроса ще се постигне съгласие, че ще бъдат проучени отделните варианти по тях. Марина Калиорант от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. И аз искам на свой ред да благодаря на докладчика господин Яки за представенето му днес. Благодаря му и за водещата роля, която изигра по време на преговорите през изминалите 6 месеца. Не съм съгласна с твърдението, че досието е стигнало до задане на улица. Дори напротив, бе свършена немалко работа на техническо ниво, бяха постигнати компромиси. Да, има някои нерешени въпроси, по които трябва да се постигне съгласие по време на триалозите, но бих казала, че под ръководството на господин Яки постигнахме напредък. Никой, според мен, не смята, че има място за терористично съдържание онлайн. Всички сме наясно, че след като такова съдържание веднъж е качено, то трябва да бъде свалено от интернет. Въпросът е как да се постигне тази цел, как този политически документ да се превърне в реалност по един бърз, ефикасен начин. И тук се крият основните разногласия между нас и комисията и съвета. Няма да повтарям казаното от преждеговорившите, нека ви обърна внимание на трансграничните заповеди. Да, и на мен би ми се искало Европа в по-голяма степен да работи като общо правно пространство. Но към момента това не е така. Към момента има различни юрисдикции. Затова според мен не би било ефикасно да се въвеждат трансгранични мерки с задължителен характер. Всички сме наясно, че един такъв модел не е приложим. Според мен позицията на парламента, прията по време на миналия мандат, е добра разполагаме с силен мандат. Доколкото разбирам в процеса на преговори, ще трябва да постигнем компромиси. Тези компромиси обаче не бива да поставят на карта постигнатото до тук в борбата срещу тероризма. Дори напротив, тази борба трябва резултат от компромисите да протича по-гладко, по-интелигентно и по-ефективно. Радвам се, че комисар Йохансон лично участва в процеса. С удоволствие ще работя заедно с нея. С удоволствие ще работя заедно и с новото председателство. Според настоящия график, първият триалог следва да се състои през месец март. Добре е това, тъй като ще имаме време да разговаряме помежду си, както и с съвета и с комисията, с цел постигането на добър компромис. Но принципният въпрос е, че не бива да приемаме само политически документи, които не могат да се превърнат в реалност. Трябва да намерим наистина приложими, ефективни решения, които реално да допринесат за борбата срещу тероризма. Всички сме наясно, че няма място за терористично съдържание онлайн. Благодаря на госпожа Калиорант. От името на Обнови Европа, госпожа Пагаза Ортундуа. Благодаря. И аз нека на свой ред благодаря на докладчика господин Яки за отличната му работа. Наистина се чувствахме представени от него. Постигнахме напредък. В основата на цялата тази инициатива е търсенето на приложими решения. Какъвто и текст бъде прият в парламента, той не трябва да се оказва пречка трябва да внесем своя принос в борбата срещу терористичното съдържание онлайн. Много амбициозен е графикът ни. Работим с доста бързи, но и разумни темпове. Мисля, че можем да разчитаме и на комисар Йохансон, можем да разчитаме на нея и за намирането на решение по все още нерешените въпроси – през идните месеци. Трудно е понякога да се работи по дадено досие, когато има голямо разминаване между позицията на парламента и тази на съвета. Сигурна съм обаче, че ще постигнем съгласие по все още нерешените въпроси. По въпроса за трансграничния режим. Дори онези от нас, които са за по-тясно сътрудничество са наясно, че има някои пречки и ограничения от правно естество. Затова и трябва да помислим по въпроса за ролята на трети страни. Тук трябва да се вземе предвид въпросът за суверенитета. ще трябва да се опитаме да намерим решение. Наистина трябва да намерим решение по този въпрос, тъй като трябва да се регламентира онлайн пространството, да се снема оттам всякакво терористично съдържание. Господин Бреер, благодаря. Господин докладчик, уважаеми колеги, това досие се свежда до постигането на баланс между снемането на терористично съдържание онлайн и защитата на основните права. Екипът ни преговаря на базата на позиция приета от комисията Либе. Мнозина от вас гласуваха за тази позиция. Позицията ни е различна от заложеното в предложението. Ние залагаме по-скоро на защитата на правата онлайн. Затова и предложихме да се смени заглавието на регламента. Против сме, например, задължителните филтри при качването на съдържанието. Така ще се блокират големи масиви от напълно законни данни. Миналата година, например, стотици хиляди ползватели на интернет излязоха на улицата, за да протестират срещу въвеждането на филтри при качването на съдържание. Освен това, парламентът настоява за това заповедите за отстраняване на съдържание да бъдат издавани от компетентен орган в страната на установяване на доставчиците. Настояваме също така и за средства за правна защита и съдебен контрол по тези заповеди. Става дума за въвеждане на мерки в глобална мрежа, поради което и трябва да си свършим работата. Ползвателите на интернет, творците, учените, всички те следят отблизо работата ни. Получаваме немалко писма с предложения. Участвам и в много прояви с участието на гражданското общество и представители на отрасъла – Разговаряли сме с редица структури, като агенции за основните права, дори с трима докладчици, специални докладчици на ООН. Всички те ни напомнят за това колко е важно да се опазят правата, когато се работи по този въпрос. Трябва да застанем единно зад тази си позиция. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Благодаря им за това, че действително отстояват позицията ни при преговорите. Преговаряме едва от два месеца. В никакъв случай не е стигнало до задане на улица това досие. Постигнат е значителен напредък по редица въпроси, както отбеляза колегата. По време на последния триалог, например, се работеше наистина в дух на градивност. Ние също работим по евентуални компромиси. Важно е да заявим ясно спрямо съвета и комисията, че от предложението на парламента ще проистекат огромни допълнителни ползи с оглед на ефективността по-бързо ще се снема терористичното съдържание онлайн, тъй като ще се въведе нов едночасов срок. Ще се въведе също така ефективен приложим механизъм за борба срещу терористичното съдържание в чужбина. Ще се подсилят също така компетенциите и на компетентните органи. Те ще могат да налагат на доставчиците мерки за по-ефективна борба срещу терористичното съдържание. Ползвателите, например, ще могат да подават сигнали, ще се увеличи също така и броят на компетентните служители. Ако доставчиците бъдат задължени да докладват за терористично съдържание онлайн, то така ще се противодейства на терористичната пропаганда – Работим по мерки, по които да се постигне баланс между ефективните мерки от една страна и опазването на основните права от друга. Благодаря още веднъж на преговарящия екип. От името на идентичност и демокрация, господин Гаро. Но не го виждам в залата. И Корнелия Ернс от ГУЕ. Благодаря. Наистина искам да благодаря на докладчика. Той може да послужи за пример на останалите. Действително изигра водеща роля в този процес, прекрасно се справи, както на техническо ниво, така и при работата с докладчиците в сянка. Ето така, според мен, може да се постига напредък – освен това, не изключвате предварително нито една потенциална възможност, за което наистина ви благодаря. За нашата група е важно да бъдат запазени основните елементи от позицията на парламента. Бяха изброени вече те, като например постигането от една страна на баланс между снемането на терористично съдържание, нещо по което няма никакъв спор тук в парламента, и от друга страна опазването на независимостта на системите в отделните държави, зачитането на върховенството на закона и на основните права, включително и на свободата по интернет. Трябва да бъде постигнат добър баланс между тези два елемента. Затова проявяваме все още известен скептицизъм по отношение на трансграничното решение. Проявяваме обаче готовност за постигането на компромиси, при условие, че се запази баланса, който упоменах. Филтрите при качването на съдържание е нещо, което е абсолютно неприемливо за нас. От край време вече засегнатите страни ясно са заявили позицията си. Съжалявам, че взехме погрешното решение по този въпрос във връзка с авторското право. Затова и не бива да се поддаваме тук. Никак не е подходящо да се въвеждат задължителни филтри при качването на съдържание. Това би било напълно погрешно. Така ще се ограничат свободите в областта на журналистиката, на културната сфера и в други области. Не това е решението. Категорично трябва да се обявим против това решение. А иначе мисля, че можем да постигнем добър напредък. Да, не бива и да се бавиме с дневния ред, защото имаме да отметнем доста точки. Евроюст, ще направим изслушване с тях. Те имат презентация. След това Дидие Рейндерс, комисаря, после представяне на Хрватското председателство. За това предлагам Знам, че тук има представител на комисията. Ако искате ни кратки бележки, комисар Йохансън каза, че е готова да излезе с конструктивни предложения за преодоляване на различията между е, мандата за преговори на парламента и съвета. После от докладчика чувам, че така прогнозите са окоръжаващи, независимо от трудностите, с които се сблъскахме до сега. Чух, е, че оценяват е, високо работата на комисията, че докладчиците в сянка са настроени конструктивно – може би, ако не е задължително, но ако иска комисията да коментира. Съвсем набързо, благодарности за Европейския парламент, за отличната работа, за отличните преговори и е, се чувствам много насърчена от желанието в залата да се приключи с този толкова важен регламент. От наша страна Както каза и господин председателя и както заяви комисаря, че ние сме готови да помагаме за постигането на компромис и за формулирането на ефективни мерки за борба за терористично съдържание онлайн. Благодаря. Господин Яки, имате ли желание нещо да кажете? С оглед на конструктивния подход и на докладчиците в Сянка и на комисията. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, И аз искам най-сърдечно да благодаря на всички за конструктивния подход. Високо оценявам това, че успяхме да сформираме един добър екип, търсещ компромиси. Предстои ни да вземем принципни решения, отнасящи се до сигурността на Европейския съюз в бъдеще. Двата въпроса, по които ни предстои да вземем решение, са без прецедент, като, например, трансграничното снемане на съдържание. Няма да взимам решения на своя глава, без да съм се допитал до докладчиците в сянка. Виждам, че Европейският парламент е единен в позицията си. Настояваме за защитата на свободата на словото по интернет. Благодаря. До тук е предостатъчно. Благодарим на господин Яки за заключенията и сега преминаваме към следващата осма точка. Мисия на нашата парламентарна комисия в Евроюст в Хага, Нидерландия, 31 октомври 2019. Представяме сега доклада за, проекта доклада за мисията и точка 9 включва и обмяна на мнения с нашия гост, е, господин Владислав Хамран, е, председател на Евроюст. Добре дошъл. Добре дошъл на е, президента на Евроюст. Много важна агенция. Те редовно се появяват при нас. И първо ще започнем с презентацията. Новия регламент за Евроюст влезе в сила от декември 2019 и това е една отлична възможност за председателя на тази организация да ни е, даде последна информация за това как се прилага регламента Особено като се има предвид смяната на позицията на Денмарк в Евроюст, свързано с приближаването и към Лисабонските споразумения. Освен това, ще чуеме и за съдруничество с трети страни. Ние сме разговаряли за това. Страни като Албания, Грузия и Сърбия. Нека първо да чуеме какво ще ни кажат колегите за доклада за нашата мисия, госпожа Пагаразунта и господин Винце. След това ще дадем думата на председателя на Евроюст и до около 10.15 имаме време, тогава ще дойде комисар Райндерс. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мисията беше от е, регулярните такива и в най-общ план, нека да кажа, че останахме с много добри впечатления от работната им програма. Много изчерпателна, в големи подробности разработена и впечатленията ни от ръководния екип на Евроюст бяха много добри. Те са много динамични, активни и търсещи начини организацията им да работи възможно най-добре. И то по, с начинания, които са свързани много с борбата с организираната престъпност. А, тези, тази материя е сложна. Реалните казуси, с които се сблъсква Евроюст, са много по-комплицирани от тези в миналото. Показаха ни симулации, много, се, много полезно беше. Така става ясно колко сложни в момента са престъпленията. Чухме и за проблемите на Евроюст от гледна точка на ресурси, човешки ресурси, техника и така нататък. Тематика като сътрудничество между полицейските и съдебните органи налага също така и увеличено финансиране на тази организация А Евроюст е, е малко различно от агенциите, които е, се занимават, които работят в областта на сигурността. Те са доста откровени за своята работа и по-открити. Ще го чуем и днес. Опитват се да бъдат максимално ефективни. Разговаряхме и за ключови моменти в правното сътрудничество, като Европейската заповед за арест, Европейска заповед за разследване. Много важни компоненти от взаимното сътрудничество. И като се има предвид как се развиват типовите престъпления в обществото, Евроюст се изправя пред много по-голям обем работа. А, примерно само миналата година е имало 900 случая на издадени европейски заповеди за арест. И а, доколкото взаимното доверие е в основата на целия механизъм, Следва да се помисли и за аспектите на хармонизиране, когато става дума за борба с транснационална и презгранична престъпност. Също така не бива да се дублира дейността на Европейската прокуратура. Евроюст работи с националните държави. Те нямат и федералистично ориентиране, така както другата организация. Всички конкретни случаи, които ни бяха показани като примери, е, ни послужиха да си дадем ясно сметка за това какво се случва в Шенген, е, кое е доброто там и кое не чак е, толкова какво допринася и за създаване на среда за извършване на престъпления, хармонизиране, сътрудничество между правните системи, инструменти като е, Европейската заповед за арест за разследване, всичко това допринася за, е, в борбата с организираната престъпност. Много научихме и за сътрудничеството с Европейската прокуратура. Други въпроси, доста технически бяха засегнати свързани с така наречените системи. Интернет и всички е, системи и данни, които много бързо могат да остареят, но съдържат огромни е, обеми информация. Затова е необходимо да имате съответната подкрепа. Цифровата крими... наказателно преследване също трябва да има ресурси, за да може да върши своите задачи. Естествено, ние ще чуеме председателя на Евроюст е, и ще имаме възможност и да обменим мнение с него. Благодаря. Има и други членове на делегацията в Хага. Нека да им дадем думата. Господин Винце. Благодаря, господин председател. Няколко аспекти. Много отлична беше работата на, нашата, е, на нашия екип. Много благодарим на Евроюст, които ни представиха една много изчерпателна картина на тяхната дейност. И сме много впечатлени, защото а, огромния случай, е казуси, с които те се занимават, примерно 6500 само за една година с около 300 души персонал, съвсем не е малко. Има сериозни възможности за а, сътрудничество в вътрешните, вътрешните структури е, и е, сътрудничество с е, националните държави. Също е необходимо да има сътрудничество между Евроюст и останалите агенции, защото те всички се занимават с сигурност. И Евроюст са последните в веригата, които извеждат до съдебно преследване най-трудните случаи. Сериозно е сътрудничеството с Европол в областта на киберпрестъпленията, престъпления срещу собствеността и така нататък. А, връзката с Европейската прокуратура може да се изкаже съжаление, че двата органа не са в един и същи град, защото работата им е много свързана е, разбира се, има съответните канали за взаимодействие, независимост от физическото разстояние между тях. Нашата комисия трябва да следи много внимателно и позициите на двете агенции, когато започне да действа и прокуратурата и да чуваме доклади от двете. Що се отнася до сътрудничеството с трети страни, те са за пример, тран, а, престъпността не се ограничава пред границите и в никакъв случай и пред границите на Европейския съюз. Мрежата с контактните точки на съдебната система в страните членки и с трети страни е от ключово значение – 75 са случаите, когато се е наложило да се ангажират и други е, страни, така че огромни са усилията и за създаване на архитектура на сигурността в това отношение. Когато биват решени трудни и тежки случаи. Страните членки обират всички лаври, е, но това не е проблематично, но е добре да знае обществото колко ангажирани и колко настоятелно е работил Евроюст. Така че една ефективни комуникации, включително и с парламента, са много важни. Агенцията се съгласи да ни представя много важни казуси, включително на закрити заседания на нашата комисия. Бюджета е друг момент. Евроюст е само един малък компонент от бюджета за сигурност. Но като се има предвид е, е, колко е натовареността на агенцията, този 1% е, увеличаване на бюджета на фона на увеличаването на различните случаи, които те разглеждат, което се изразява в двуцифрени числа, ще бъде проблематично. Очаквам оценка за това какво е необходимо дългосрочно по отношение на финансирането. Благодаря много за посрещането ни там. Ние ще продължим да бъдем ваши сериозни партньори. Благодаря. Ако е, друг е, е, участник в мисията в Хага няма желание да се изкаже, ще се обърнем към президента на Евроюст. Заповядайте, господин Хамнан. Благодаря. Добър ден на всички. Нека да изразя моята благодарност за подкрепата ви за бюджет 2020 благодарение на вашата подкрепа, сега финансовите ни перспективи са много по-добри. Благодаря също и за вдъхновяващата дискусия по време на мисията. Много време отделихме заедно и а, успяхме да обсъдим а, и да чуем и вашата позиция. Аз действително направих предложение да идвам във вашата комисия и да представям реални казуси, ако това ви интересува. Що се отнася до доклада за вашата мисия? Определено в него се съдържат и проблеми и трудности, но нека да погледнем нещата и от един друг ъгъл. Сътрудничеството между страните членки никога не е било толкова добро, колкото е в момента. Добро и интензивно. И данните, които са ви представени или ще ви бъдат представени, ще потвърдят това. Все по-засилено е, е сътрудничеството между страните членки преди 20 години нямаше европейска заповед за арест, нямаше Евроюз, нямаше заповед за разследване, нямаше съвместни екипи за разследване. Тоест, ние вървим в правилната посока от изолация към сътрудничество. Има предизвикателства, но има и постижения и успехи, благодарение и на вашата подкрепа. Евроюст около, се занима с около 4000 нови случая миналата година, заедно с предходните цифрата стига до 8000 казуси, които идват от страните членки, но и от сътрудничеството ни с трети страни. Координирахме и подкрепахме страните в почти 1400 операции на широко ниво – 430 са заседанията за координиране, където следователи и прокурори обменяха информация за, за подозрени. Необходимо ще, му беше това да се а, прави, тъй като имаше и съвместни разследвания и трябваше да се реши а, коя юрисдикция да преследва а, кои елементи извършители. А, обсъждахме и стратегии, и сътрудничество на правните системи, къде да бъдат, къде да се насочат ударите срещу криминалните групи. По отношение на оперативните резултати, те са също много впечатлителни. Става дума и за резултати, постигнати от страните членки с наша помощ. Около 800 са случаите, в които се взе решение къде да бъде съдебното преследване на даден за подозрян. Арестите са над 2500 хиляди е, заповеди за е, европейски заповеди за арест, е, разследване и взаима помощ. Е, съвместните екипи за разследване също играят ключова роля в борбата с трансграничната престъпност. 272 екипа бяха подкрепени от Евроюст не само с финансови средства, но и с технически и с а, нашият опит. Това показва, че е, подобно сътрудничество е успешно и страните членки могат да постигнат много е, с помощта на нашата агенция. Три са основните предизвикателства пред Евроюст. Едно е глобализацията, защото е, светът е, става без граници, но и проблема с е, получаването, е, събирането на, доказ, на доказателства е сериозен. Е, цифровизацията е сериозен проблем също така, защото когато трябва да се обменят е, цифрови е, доказателства. Става дума за файлове от е, няколко гигабайта или терабайта и в момента няма технологични мощности, които да подкрепят обмената на толкова огромни файлове. Също така започнахме и проекта за цифровата наказателна правораздаване и е, третото предизвикателство пред нас е, е финансирането. Но ние си отстояваме нашата репутация, е, работиме с отговорност, е, преструктурираме организацията си с цел максимална ефективност и оптимално използване на ресурсите. За това благодаря и очаквам вашите въпроси. Благодаря, че представихте вашата работа. Бих е, е, си пожелал само евродепутатите да могат и по-добре да свеждат до знанието на избирателите си, в какви огромни е, мащаби работите, колко големи са предизвикателствата при вас, колко е важно това сътрудничество в е, правно-наказателни дела, е, включително за иземване на незаконни печалби, но и за ефективни арести по силата на Европейска заповед за арест. Ние обсъждаме тези неща, които се случват реално във всеки момент. Вие реагирате на предизвикателствата, с които се сблъсквате и сега е ред на страните членки да действат, за да могат европейските граждани да са по-добре запознати. Наш дълг е да ги запознаем с тази информация – за това какво правите и как. Ако има желание за изказване след представането на проекто доклада и на президента на Евроюст, моля заповядайте. Господин Питърс. Uh, Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя председателя на Евроюст. Както ми вие казахте, господин председател, Евроюст е изключително важна организация. Вече няколко години работи и искам да използвам да спомена използването на данни като доказателства. Има два модела за използването на данни е, и е, в определени ситуации може данните да не са на разположение за използване. Още нещо. Необходим ви е бюджет, това е ясно. И трябва да се намери някакво равновесие между бюджета на Frontex, който е огромен, и бюджета на Евроюст. Бихте ли направили коментари по този въпрос? Госпожа Сипел, благодаря за презен... Господин председател, благодаря за презентацията. Радвам се, че се е засилило сътрудничеството между различните органи и Евроюз през последните години. Отлично. От друга страна, редовно чуваме, че сътрудничеството изостава, защото много често хората в различните агенции не познават всички средства на разположение на Европейския съюз. Смятате ли, че е необходимо повече обучение, повече информиране, за да може всички да са наясно с различните налични средства и с различните форми на сътрудничество, които са ни на разположение. Последното нещо, което споменахте в презентацията си, събирането на доказателства. Казахте, че има ситуации, в които понякога няма сигурни канали за предаване на информация. Можете ли да кажете в кои ситуации липсват такива канали в държавите членки или в Европол и какви са другите възможности за обмен на информация? Благодаря, госпожа Зипо. Господин Тодораки. Благодаря. Добро утро. Поздравления на председателя на Евроюст за отличната работа. Въпросът ми е подобен на зададените от колегите. Ние разговаряме тук за събирането на доказателства. Преди малко разговаряхме за, съдържа... за терористичното съдържание в интернет. Така че от практическия си опит можете ли да ни кажете малко повече за това какви трансгранични инструменти не ви достигат сега, а биха ви били полезни за целите на наказателните разследвания. И как виждате напредъка по преговорите по тези теми? Смятате ли, че се придвижваме в правилната посока по отношение на разследванията? Благодаря. Благодаря, госпожа Киничи. Благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Хамран за изложението му, както и за изключително важния принос на Евроюст към съдебното сътрудничество между държавите членки. Радвам се, че това сътрудничество продължава да се усъвършенства. Благодаря на колегата Пагаза Ортундула, както и на колегите участвали в посещението на комисията ни в Евроюст. Благодаря им за изложението за това посещение. Няколко въпроса към господин Хамран. Възможностите за повишаването на ефикасността между държавите членки – в борбата срещу организираната престъпност и тежката организирана престъпност. С оглед на това подобряване на сътрудничеството, не е ли необходима според вас общо европейска нормативна уредба, в която да залегне по-съгласуван подход, една единна стратегия за борба срещу престъпността в европейски мащаб? Сега един по-конкретен въпрос, спадащ към компетенциите на нашата комисия. Изтъкнахте пред трудностите, на които може да се натъкне Европейската прокуратура при сътрудничеството си с трети държави. Този въпрос е изключително важен, не само по отношение на финансовите престъпления в ущърп на Европейския съюз, но и в по-общ план по отношение на тероризма и тежката трансгранична престъпност. Смятате ли в светлината на опита на Евроюст, който в момента поддържа връзки с над 50 европейски държави, че трябва да се направи нещо повече за справянето с този проблем. Преди няколко дена тук изслушахме специализирания прокурор в Италия за борба срещу мафията. Там има една специална магистратура, която координира борбата срещу тероризма на ниво италиански и нигерийски компетентни органи. Възможно ли е според вас да се създадат такива структури, за да се преодолеят пречките при координацията на работата ни с трети страни? Последният ми въпрос. Напълно съм съгласна с онова, което каза колегата Пагаза Уртундуа, както и онова, което казахте вие за предоставянето на Евроюз на необходимите ресурси, като се има предвид от личната работа на агенцията. Можете да разчитате в това отношение на подкрепата на парламента. Господин Сарсалехос. Е, е, е, е, благодаря, господин председател. Насърчаващо е, когато чуваме положителни коментари в доклади на колегите, като този на госпожа Падагаса Уртундуа. И ми е напълно ясно, че борбата срещу организираната престъпност може да се води само по един начин, а именно чрез засилване на инструментите за трансгранично сътрудничество. Затова смятам, че Евроюст представлява много важен и ценен инструмент за Европейския съюз. Смятам, че той най-вероятно не се използва в първата си, пълната си степен. И трябва да направим всичко възможно да се разгърне потенциалът на Евроюст и да се подобри сътрудничеството. А сътрудничеството зависи от доверието между участниците – Председателя на Евроюст представи предизвикателствата пред Евроюст и слушах го много внимателно. Нещата са свързани едни с други. Дигитализацията, глобализацията. И така, имайки предвид тези предизвикателства, Бих искал да помоля председателя на Евроюст да поговори малко за липсата на хармонизация в областта на наказателното право и в областта на процедурните въпроси, свързани с наказателното преследване. И как може да се подобри процеса? Благодаря, господин председател. Казва господин Асмани. Аз посетих Евроюз преди няколко седмици и бях много впечатлен от начина по който работи агенцията. Искам да подчертая това и съм напълно съгласен с това, което каза нашият председател, че посланието трябва да достигне и гражданите. Бяха споменати три предизвикателства. Знам, че е трудно да се говори за пари и ресурси и за това искам да е, ви дам възможност със своя въпрос да е, ни кажете повече за финансовите си затруднения и за конкретните елементи, които са ви необходими за по-ефективна борба срещу трансграничното сътрудничество. Знам, че, поне, че често се налага да се поиска по-голям бюджет. Увеличава се и бюджета за Европол задълбочава, е, предвижда се и сътрудничество с Европейската прокуратура. За това исках да ви задам този въпрос. Госпожа Интфелд, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Хамран за презентацията. Искам да направя един коментар и един въпрос да задам. Е, бяха казани някои неща за това какво е необходимо, за да си вършите работата. Разбира се, можете да разчитате на нашата подкрепа, но може би има какво още да се каже и за бюджетния механизъм, тъй като, доколкото разбирам, Евроюст е в отделен бюджетен ред. Нещо, което не ни а, помага тук. Е, можете ли също да кажете нещо за развитието в някои държави членки, в които правителствата все повече а, упражняват власт върху съдебната система и прокуратурата. Благодаря, не виждам други е, колеги, които да дават жела, е, знак, че искат да се изкажат. Искате да се изкажете, заповядайте съвсем накратко. Благодаря, бях си е, вдигнал картона, но мисля, че не е записан. Благодаря. Поздравления на председателя на Евроюст за е отличната работа. Вие много ясно заявихте, че ако искаме повече и по-добре функциониращо правосъдие в Европа, трябва да има добро сътрудничество между институциите. Важно е и как действат властите на ниво държави членки. Искам да се спра на няколко въпроса. Първо, през декември Евроюст като институция преживя един преход. Установи се а, като постоянна институция в Хага с постоянно изискване за представителство на държавите членки там. Смятате ли, че това се е отразило на начина на работа? Можете ли да направите коментари как? И също един важен въпрос за бюджетните въпроси. Е, как виждате бъдещите отношения с Европейската прокуратура? Господин Хамран, видяхте, че всеки път, когато докладвате пред комисията Либе, е, получавате силна подкрепа от нашите членове. Следващото ни заседание е за 10.15. Комисарят Райндърс вече е пред залата. Така че ви моля да използвате времето на ваше разположение, за да отговорите на зададените въпроси и на направените коментари. Благодаря ви много. Благодаря за всички въпроси. А, да, а, когато трябва да се изказвам в присъствието на отговарящия за моята област комисар, това а, става малко притеснително. За това ще отговоря възможно най-стегнато. Първо, допустимостта на доказателствата. Това е важен елемент. Има всъщност два различни варианта, две различни концепции за допустимостта на доказателствата. В определени държави само тези типове доказателства, които са изрично изредени в закона могат да се използват като доказателства, а което не е изредено, не може да се използва. Други, друга група страни, например скандинавските страни, допускат е, всички доказателства, които не са изрично забранени от закона. Така че тук има разлики и а, е, поради е, тази разлика има и определени затруднения от време на време. Но е важно именно за това да се поддържа диалог между прокурорите, между съдебните власти, защото тези неща се продоляват с а, добро сътрудничество. И точно това е ролята на Евроюз, така че не мисля, че трябва да се безпокоите много за доказателствата. Знам, че Европейската комисия възнамерява да разгледа темата и разбира се, ние сме готови да си сътрудничим с нея. Сега, по бюджета и по-конкретно многогодишната финансова рамка. А, като цяло бюджетът ни е доста нисък и се безпокоим, защото случаите, по които работим, се увеличават и то всяка година а, с две цифри миналата година увеличението спрямо предходната година беше 17%. За съжаление обаче бюджетните органи нямат желание да ни предоставят а, много допълнителни средства, но смятаме, че за това е толкова важно да обсъждаме нещата с Европейската комисия, с държавите членки, и със съвета, за да се обсъ... и Европейския парламент, за да се подчертае колко е важно сътрудничеството между съдебните органи, а не само между правоохраняващите органи. Госпожа Сипел зададе въпрос за обучението. Председателят госпожа Сипел, господин Хамран – отговаря на въпроса, който вие зададохте. Благодаря, извинявайте. Не забелязах, че сте ангажирана в друг разговор. По вашия въпрос, дали има нужда от повече обучение, смятаме, че най-много допълнителна стойност се натрупва когато прокурорите видят на практика ползата от нашата помощ. Но разбира се, е добре те да познават различните правомощия на Европол, Евроюст, какви са разликите. Ние е, винаги настояваме за повече средства за СЕПОЛ, например. Що се отнася до е, каналите за сигурен обмен на информация, има такива канали за обмен на информация между правоохраняващите органи, но за съдебните органи такава система не е разработена. Затова бихме искали да се разработи такава система по подобен модел, за да може да се предоставят добри технически речения. Дори CNR не може да трансферира големи формати, големи файлове и това е проблем. Европол работи е, по актуализацията на тази мрежа, която ползва. Но, разбира се, необходими са средства. А, по въпроса за това, кои, какви инструменти а, а, с какви инструменти не разполагаме, а бихме искали да разполагаме. Смятам, че през последните години а, успяхме да разработим доста добър пакет инструменти, така че а, мисля, че имаме почти всичко, което ни е необходимо. А, даже в някои ситуации имахме твърде много инструменти и може би най-лошо е някои от тях да се консолидират, да се опростят и да се обсъди приложението на различните правни инструменти в държавите членки, защото по настояща практиката показва, че различните държави членки прилагат европейските инструменти по различен начин. Така че това трябва да е приоритет. Сътрудничеството с трети страни. Европейската и Европейската прокуратура. Отлични въпроси. Е, когато е, учех право, ми беше казано, има две е, юридически лица, участващи в международното право държавите и международните, два типа, и международните организации. Не се предвижда конвенция за сътрудничество на съдебните системи. Мисля, че се работи обаче по темата. Има предложение как да се справим с темата. Държавите членки могат да нотифицират Европейската прокуратура когато е, националните компетентни органи трябва да разследват сериозни е, престъпления и престъпления срещу ДДС над 10 милиона евро. Въпросът обаче е как точно е, ще реагират по темата третите страни, които могат да са ангажирани. Ние разбира се, че можем да правим тези уведомления, но от там нататък какво ще стане не е ясно. Талин, че сътрудничеството с трети страни е доста необичайна концепция, защото по принцип Европейската прокуратура работи на федеративен модел, а пък Европейския съюз не е федерация. И може да има някои затруднения за бъдещето. Що се отнася до сътрудничеството с трети страни по принцип, то е приоритетно за нас, защото все повече се увеличават потребностите за добиване на доказателства или за изпълнение на международна заповед за арест в трета страна. Именно за това е приоритет да се задълбочи сътрудничеството с трети страни, не само чрез кон... лица за контакт, но и чрез повече споразумения за сътрудничество с трети страни. Тоест сътрудничеството да не е само по отделни случаи, а да е системно. Що се отнася до липсата на хармонизация по същественото и процедурното право в областта на наказателното право. Мисля, че благодарение на институции като Евроюст и на диалога между практикуващите в областта можем да приемем разликите в правните норми. Всъщност от отдавна казвам, че ако има прекалено голяма хармонизация, това може да а, влуши нещата. Затова е добре всяка държава да а, работи в, в рамките на своите на, традиции и да познава традициите на другите за по-добро сътрудничество. Нещо, което може да стане с сътрудничеството на Евроюст. Що се отнася до въпроса, зададен от господин Билчич. За постоянното присъствие в Хага, мисля, че а, а, е твърде рано да се коментира как, а, какъв е ефекта в крайна сметка преходът беше е, съвсем наскоро, сега през декември. Но действително сега вече има постоянно представителство на всички държави членки през цялото време в Евроюст и също на комисията. Така че това за нас само по себе си е много положително развитие и се надяваме нещата да продължат в този дух. Бяха зададени два или три въпроса, свързани с многогодишната финансова рамка. Защо не сме доволни от многогодишната финансова рамка и защо смятаме, че трябва да се, задъл... да се засили бюджета? Ами защото се увеличава броя на делата, които се препращат към нас. Освен това, все повече държави членки искат финансова подкрепа защото разследването на трансгранични случаи е по-скъпо. Необходимо е да се е, ползват писмени и устни преводи, да се пътува. Така че е, се оказва, че ако бюджетът е малък, по-трудно се разследват сериозни случаи. След това увеличава се сложността на случаите. Все повече случаи, в които участват повече от две страни, се е, прехвърлят към Евроюст нещата са сложни изисква се диалог, необходими са съвместни екипи за сътрудничество и, и интензивна работа по комуникацията, за да може действително да предоставяме добра подкрепа. Добрите новини са, че комисарят ни подкрепя и смятаме, че заедно ще можем да постигнем повече. Благодаря много за всички въпроси. Благодаря ви, господин Хамрам, благодаря ви от името на колегите, които взеха думата. Високо ценим възможността да получим най-актуалната информация за работата на Евроюст и е, за член 86 от договора за функционирането на Европейския съюз, където се споменава по-конкретно е експертизата, която Евроюст следва да натрупа. Така че се надяваме, че ще ви виждаме а, често. А, приветстваме сега комисарят Райндерс, който наближава на подима. Продължаваме по следващата точка от дневния ред, точка 10, структуриран диалог с комисията и по-точно с комисаря, отговарящ за правосъдието Дидиер Райндерс. Той ще ни предостави актуална информация във връзка със своя ресор, а именно върховенството на закона, защита на данните, съдебно сътрудничество, най-вече по наказателно-правни въпроси, както и по други въпроси, свързани с компетенциите му. Първо ще дадем думата на координаторите, след което и колеги депутати ще могат да засегнат въпроси, по които които будят от тях загриженост. Във връзка с това досие, моля от сега да започнете да се заявявате за изказване. Имаме време до 11.45 часа. В 11.45 ще приветстваме с добре дошъл представителя на Харватското председателство, който ще ни представи програмата на председателството за нашия ресор. Комисар Райндерс, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие отново да съм тук в комисията Либе. Вече сме обсъждали конкретни държави членки и положението с върховенството на закона там. А сега ще направя по-общ преглед на ресора си по темите, които спадат към вашите компетенции. Много тясно смятам да си сътруднича с парламента и с вашата комисия. Казах го още в началото на октомври по време на изслушването си. Подобни размени на мнения за мен са чудесна възможност да работя с вас. Не веднъж вече сме говорили за зачитането на върховенството на закона по различни поводи. То е предпоставка за зачитането на демокрацията и правата на човека, но и за спазването на европейското законодателство, за установяването на взаимно доверие и за насърчаването на инвестиции на вътрешния пазар. Председателката фон дер Лайен ми възложи задачата да водя процеса на работа по създаването на общ механизъм на Съюза за върховенството на закона. Комисията предстои да излиза с годишен доклад за върховенството на закона, обхващащ всички уместни елементи, като например липса на зависимост на съдилищата, незачитане на разделението на властите, капацитета на държавите членки за борба срещу корупцията и случаи, по които има връзка с прилагането на европейското законодателство. В доклада си от 2016 година парламентът излезе с по-категорични искания. Знам също така, че предстои вашата комисия да излезе тази година с доклад по собствена инициатива. Нека се спра върху процеса по изготвянето на по тази годишния ни доклад. Надявам се, че парламентът и съветът ще предприемат действия по него. Трябва да започне междуинституционален диалог на неформално равнище който да протече в дух на конструктивност и в който да могат да участват всички засегнати страни. Ще разчитам на вашата подкрепа в това отношение. Трябва също така да се активизира и диалогът между Брюксел и националните парламенти. Надявам се, че заедно с вас можем да активизираме междупарламентарното сътрудничество в областта на върховенството на закона. Когато говорим за новия механизъм за върховенство на на закона, не бива да забравяме и за по-неотложните проблеми в редица държави членки. Съвсем наскоро тук във вашата комисия и в пленарната зала обсъдихме положението в Полша, Унгария и Малта. Няма да повтарям онова, което вече казах по време на тези дискусии. Нека сега се спра върху едно ключово досие, което ще ни даде възможност за своевременни разследвания и изправяне на извършителите пред съд. Имам предвид регламента и директивата за електронните доказателства. Приветствам напредъка постигнат от комисията ви при очертаването на позицията ви по тези две законодателни предложения. Комисията обаче не знае какъв график си е разработил парламентът и какви стъпки предстои да предприеме. Доколкото разбирам, разминават се позициите на отделните парламентарни комисии по немалко въпроси. Моите служби са готови да обсъдят с вас практическите последици от различните предложени варианти. Практикуващите специалисти спешно се нуждаят от тази нормативна уредба. Сигурен съм, че те също с удоволствие ще се включат във вашите дебати. Практикуващите специалисти все още се сблъскват с много пречки при опита си да получат достъп до електронни доказателства. Тези пречки по настоящата нормативна уредба не могат да бъдат отстранени задоволително, тъй като настоящата уредба не е приспособена към цифровите технологии. Електронните доказателства имат някои специфични характеристики, за които е необходима и специфична уредба. 27 на прокурори от 13 държави членки, главни прокурори, са излезли с открито писмо, в което изтъкват причините, поради които трябва да се приеме европейска нормативна уредба. Всички, според мен, преследваме една и съща цел. Затова нека да работим заедно за намирането на балансирано решение. Пострадалите от престъпления трябва да знаят, че в интернет не цари безнаказаност. Част от работата ми ще се концентрира и върху предвиждането на по-широки права за пострадалите. Вече действа съответната нормативна уредба, но не всички жертви могат в пълнота да реализират правата си. Затова предлагам да се разработи стратегия за правата на жертвите за периода до 2024 година. Целта на тази стратегия следва да да бъде да се поставят пострадалите в престъпления в по-изгодно, от престъпления в по-изгодно положение, чрез подсилване на координацията и сътрудничеството и гарантирането на повече закрила за най-уязвимите жертви. Следва да се подобри също така и достъпът на жертвите до обещетение. Тази стратегия трябва да има и външно измерение – Целта е да се подсилят правата на всички наши граждани, станали жертви на престъпления в трети страни, както и да се насърчат ценностите ни в световен план. Ще работя също така и по въпроса за Европейската прокуратура. Ще предоставя пълната си подкрепа на госпожа Кьовеши, главния прокурор, така че Европейската прокуратура да може да заработи към края на тази година. На следващ етап, надявам се, че съветът бързо ще одобри състава на колегиума на Европейската прокуратура прокуратурата ще трябва да работи по различни национални нормативни уредби. Затова е важно да се насърчи сближаването на наказателно-правните уредби, най-вече по отношение на процесуалните права. Тук ще работя за надлежното прилагане на европейското законодателство. Комисията също така ще работи и по директивата за процесуалните права. Направихме оценка на въздействието, според която все още има проблеми с някои от ключовите разпоредби в този текст. Ще продължим да работим с всички засегнати страни, както и с гражданското общество, така че правата закрепени в директивата да могат ежедневно да бъдат ефективно реализирани, както в полицейските участъци, така и в съдебните зали. Ще подготвим също така и обстоен доклад за изпълнението на Европейската заповед за арест. Той ще бъде публикуван в средата на тази година. Ще очаквам и доклада на Европейския парламент по този въпрос. Той ще допълни доклада на комисията ще ни даде възможност да разберем и какви са пропуските при практическото прилагане на Европейската заповед за арест. Нека ви уверя, че в качеството си на пазителка на договорите, комисията няма да се поколебае принудително да приложи европейското законодателство, включително и по линията на производства за нарушение. До момента по нормативната уредба за защита на данните комисията изправи пред съд две държави членки и изиска налагането на санкции за неизпълнение на директивата за защита на данните. Водят се производства за нарушение и спрямо още две държави членки. По общия регламент за защита на данните трябва тясно да си сътрудничим с националните и с европейските органи с цел пълното прилагане на регламента. През месец май ще излезе доклад за прилагането на този регламент, най-вече по отношение на механизма за сътрудничество и съгласуване между органите за защита на данните. Ще използваме данните от националните органи, както и от групата на заинтересованите страни по регламента. Ще очакваме естествено и вашия принос. Комисията към момента приключва и процеса по преглед, който започна по време на предходната комисия. Целта на този преглед е да установим кои инструменти от третия стълб трябва да бъдат приведени в съответствие с директивата и регламента за защита на данните. Нормативната ни уредба за защита на данните може да послужи за пример за целия свят. Парламентът на Южна Корея, например, този месец прие законопроект, по който се предвижда да се подс... разширят изпълнителните правомощия на органа за защита на данните. Независимите органи за защита на данните с силни правомощия са от изключително голямо значение. Тук е изключително важно да се направят промени в законодателството. В момента работим с заинтересованите страни с цел намиране на решение по някои все още съществуващи разлики в законодателствата. Предстои през идните месеци да вземем решение за адекватност. И преди да приключа, нека кажа няколко думи за работата на комисията по въпроса за изкуствения интелект. Най-вече по отношение на въпроса за това как той е свързан с основните права нормативната уредба за защита на данните, както и немалко вторични законодателни актове, предвиждат защита на основните ни права във връзка с изкуствения интелект. Но ефективността на това законодателство е изложена на риск, тъй като определени приложения на изкуствения интелект са много сложни, не са прозрачни. Тук в момента не могат да се намесят националните органи, а трябва да направим така, че те да могат да изпълняват правомощията си на надзор в съзвучие с мандата си. Колкото по-малко контрол може да упражняват човешките същества върху изкуствения интелект, толкова по-строги трябва да са режимите за управление и за тестване трябва да се извършва одит от трета страна, най-вече когато приложенията засягат основните права. Изкуственият интелект, ако се прилага на базата на споделените ни европейски ценности, за нас може да е конкурентно предимство. И то във времена, когато надежността е изключително важен фактор при разработването и внедряването на нови технологии. Нуждаем се от правилните иновации. Комисията възнамерява на 9 февруари да излезе с бяла книга в която да очертае плановете си за бъдещата нормативна уредба за изкуствения интелект. Целта ни е тази нормативна уредба да отговаря на ценностите и принципите на Съюза, както и да е в съзвучие с вече действащото законодателство. Тя трябва да подсили използването на изкуствения интелект в рамките на цифровия вътрешен пазар, следва също така да гарантира и предвидимост и прозрачност. Бялата книга ще бъде последвана от допитвания до обществеността. Надявам се, че съм направил един полезен за вас преглед на приоритетите си, отнасящи се до вашия ресор. С удоволствие ще изслушам вашите коментари и въпроси. Благодаря ви, че ни предоставихте актуална информация по програмата си по въпроси, отнасящи се до нашия ресор. Сега предстои първо да се изкажат координаторите, а за по-нататък доста колеги са се записали за изказване, затова ви моля да си спазвате времето за изказване, тъй като в 11.45 ще трябва да започнем последващата точка – дискусия с представител на Харватското председателство. Моля координаторите да се вместват в рамките по на две минути, за да могат да се изкажат и всички колеги записали се за изказване по-нататък. Госпожа Мецола от името на НП. Благодаря ви, господин комисар, за много бързите темпове на работа за ефикасния старт през първите няколко седмици на мандата ви. Вашият мандат ще съвпадне с встъпването в длъжност на Европейската прокуратура. Това може да се окачестви като краягален камък в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество в Съюза. Главният прокурор наскоро излезе с разчет на ресурсите, от които ще се нуждае ЕПО, за да може наистина да заработи добре. Какво възнамерява да предприеме комисията? с цел гарантиране на адекватен бюджет за прокуратурата, така че тя да разполага наистина с необходимите ресурси за гарантиране на пълната си независимост. Какво ще направите, за да не се отклоняват в полза на ЕПО средства от други области, които са от значение за правосъдието? Какво ще направите с други думи, за да може прокуратурата в бъдеще да работи в екип с Евроюст. По време на изслушването си тук в нашата комисия поехте ангажимент за това Европейският механизъм за върховенство на закона да заработи още тази година. Говорихте за този механизъм в уводните си думи, но можете ли да кажете нещо по-конкретно за предвидения график за работа по този механизъм? Какво ще кажете и за волята или по-скоро за липсата на воля от страна на съвета да нареди този механизъм сред приоритетите си? Госпожа Зипел, Нека отново се върнем на Брексит. Вчера проведохме семинар по темата за решението за адекватност. Малко бях изненадана от това, че комисията е доста оптимистична. На базата на оценките си и на проведените преговори, тя смята, че може да приключи до края на тази година, а остават още само 11 месеца. Не бива да забравяме, че Обединеното кралство докато все още бе член на Европейския съюз, незаконно копираш, копираше данни от ШИС. Освен това, не са подали и данни в огромен размер към европейските системи. Става дума за стойност от 75 000. Нека ви припомня също така и за становището на генералния адвокат за съхраняването на данните. Дори британската страна не бе удовлетворена от прилагането на общия регламент за защита на данните, най-вече по отношение на изключенията и на миграцията. Това може да доведе до много големи проблеми във връзка с упражняването на правата на европейските граждани в Обединеното кралство. Като се има предвид всичко това, какво ви дава основание да сте толкова оптимистично настроени във връзка с приключването на работа до края на тази година? Не бива да забравяме в никакъв случай, че при преговорите с Обединеното кралство трябва категорично да настояваме за спазването на основните права и свободи. По въпроса за електронните доказателства, чудесно е, че Искате да ни разясните последиците, но вече сме ги обсъдили много подробно тук. Би ни се искало и комисията от своя страна да го бе направила, но явно не сте го направили. Упоменахте откритото писмо, представено от някои прокурори, но те не са единствената засегната страна. Не само прокурорите не са удовлетворени от взетото от вас решение. Ясно е, че ще отстоявате позицията си. Вече знам, че се опитвате да се наложите изпрямо някои политически групи тук в парламента но ние ще излезем със своя независима позиция, след което ще стъпим в триалог. Вече си имаме своя график. не вие следва да ни налагате как да работим по отделни досиета. Госпожа Интвелт от името на Обнови Европа. Before... Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин, е, господин комисар. Ще се опитам да не повторя това, което бе казано от колегите Мецола и Сипел. Първо, приветствам съобщението, че ще излезете с а, първи доклад годишен за върховенство на а, закона, а, така за пакта за демокрация и върховенство на закона. Това много ме радва. Но също така насърчаваме Европейската комисия да обвърже доклада с предложенията на парламента, т.е. да разшири обхвата му а не само да оглежда институционалните аспекти на върховенството на закона. Демократи... Демокрацията, основните права, върховенството на закона са неразделно свързани. После конкретните препоръки за отделните страни би следвало е, да се възползвате от тях и да не разчитате единствено на информация, идваща от страните членки. Добре е да сте в дебати не само с парламента, но и с националните парламенти, защото, и, а и с съвета, защото е много важно е, съвета да е на наша страна. Второ, един, една по-обща бележка. Европейската комисия също трябва да спазва изискванията на закона. И обаче, така, с предходните комисии, не е настоящата, имаше тенденцията комисията абсолютно да пренебрегва решенията на съда в Страсбург. Мога да цитирам някои дела, където комисията трябваше да си свърши работата. Та, Комисията не може да излиза с предложения, които не спазват било то духа или буквата на съдебните решения на съда. Правилно ли разбирам, че ще обновите инструментите за закрива на данните по трети стълб? И после, приложението на регламента за личните данни не е достатъчно добро. Страните членки не отделят достатъчно средства за националните органи, но може би и вие не сте достатъчно настоятелни. Как така виждате тази тематика в контекста на Брексит? Отново, напомням, ограничавайте се до една-две минути, за да можем да изчерпаме списъка на изказващите се за да дадем възможност и на колегите да се обърнат към него, но и той да може да отговори на повдигнатите въпроси. Следващият е госпожа Стрик за зелените. Благодаря, благодаря за презентацията, господин Рейндърс. Благодаря, че сте тук. И ако мога да коментирам, много се радваме, че сте амбициозни а, с това да налагате, да търсите изпълнение на принципите на върховенството на закона. Чухме това от вас. А, сега очакваме и вашия първи годишен доклад и много люби, любопитни ще бъдем да видим доколко конкретна ще е съдържащата се в него информация и какви източници ще използвате, за да осигурите и достатъчно ниво на е, независимост на препоръките. Вероятно ще има и конкретни препоръки към страните членки. Може би може да разясните как ще изглежда този доклад и какви методологии ще използвате. Ние определено имаме желание да видим комисията в малко по-амбициозна роля – за разработване на един всеобхватен механизъм, който да обхваща всички етапи на процеса и е, да има стимули и за превенция, е, и за последния етап, който е задействан на член 7. Също така искаме да е, разберем в момента комисията възнамерява ли да задейства подобен механизъм Как бихте оценили в годишните доклади е, необходимостта от допълнителни дейности е, спрямо съдържащите се в доклада препоръки? Трябва ли да се стига и до по-далеч или да очакваме страните членки да действат? После – Член 7. Очевидно липсата на политическа воля спира съвета да действа. Комисията били се чува, чувствала окоръжена, подкрепена от страните членки, ако се използват други е, механизми, примерно механизъм за е, повдигане на жалби между страните е, срещу страни, които не изпълняват е, принципите на върховенство на закона, ако може да коментирате. И накрая взаимно доверие в сътрудничеството по наказателни дела. Тук отново трябва да се спазват стандартните за върховенство на закона. Смятате ли, че има нужда да има повече хармонизиране на процедурните гаранции? Малко по-конкретни и на по-високо ниво. Господин Търдин, е, госпожа Тардино, е, идентичност и демокрация, тя не е тук. Е, значи, екаре, господин Яки, вие имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви, че упоменахте пакета за електронните доказателства. Електронните доказателства играят важна роля в борбата срещу престъпността в Европейския съюз. Трябва да продължим работа по този документ. Упоменахте колко е важно да се зачитат основните права в Европейския съюз. Съгласно член 12 от Хартата на основните права, всеки има право на свобода на митингите и събранията. Нека ви цитирам един пример от Франция. През изминалите седмици френските адвокати насилствено бяха отстранени от сградата на апелативния съд в Париж – ще направите ли разследване по този случай? Хартата на основните права за всички ли въжи или някои се ползват с повече права от други? Спрямо Полша пък бе задействана процедурата по член 7. Но няма мнозинство за вземането на решение против Полша. Полша бива обвинявана в политизирането на магистратурата. Но в немалко държави членки магистратите се избират от политици. Бихте ли пред... могли да предложите на Полша практическо решение? Госпожа Ернст, благодаря. И аз искам да ви благодаря за изложението, господин комисар. Важно бе то и за нашата политическа група. Въпросът за върховенството на закона е от ключово значение. Ето тук седя в залата. И във връзка с това сме любопитни да видим какво ще се съдържа в годишния ви доклад за върховенството на закона. Не веднъж сме изтъквали необходимостта от въвеждането на общоевропейски механизъм за върховенството на закона би следвало по него да се отправят и препоръки към отделни държави. Едно е обаче да се отправят препоръки, друго е те да се изпълняват. Ако не постигнем напредък по върховенството на закона, по механизма, то няма нужда да въобще да говорим за други законодателни проекти. По въпроса за електронните доказателства, Напълно съм съгласна с докладчика, който много ясно изрази позицията си. За нашата политическа група не е ясно дали ще проистече изобщо нещо от предложението на комисията, поне в настоящия му вариант. Общия регламент за защита на данните – Настояваме много подробно да се обсъди въпросът с прилагането на този регламент. Има проблеми в не една и две държави членки с прилагането, а то трябва да бъде уеднаквено във всички държави членки. Следва действително да се гарантира защита на личните данни. По този въпрос ще трябва да се проведат разисквания тук в комисията. Не би трябвало да излизате само с препоръки. For a while. Да, виждам, господин комисар, че си взимате бележки и ще трябва да го правите още известно е, време, за да приключим с първия тур на изказващи се, когато ще ви дадем е, думата да е, отговорите на всички повдигнати въпроси. Нека да не губим време, иначе няма да има възможност да дадем думата на всички е, колеги. Имайте предвид минута, минута и половина, за да оставим е, време и на господин комисаря да отговори. Господин е, Хитвеги. Благодаря, много благодаря за важната работа, с която се занимавате, господин комисар. Момента с върховенството на правото. Това е градивен елемент, основен елемент на демокрацията и на Европейския съюз. И ключов момент е и обективността, да няма двойни стандарти. Да се придържаме към фактите а, и законността. Критиките ни към случващото се в последните няколко години е липсвата на обективност, е, така изкривявания поради политически споразумения, което подкопава и стабилността на Европейския съюз. Виждам примерно дейността на комисар е, Тимерманс, който е, действа повече като защитник на своята партия, а не като комисар. Как ще направите така, че обективността да е, е ключов компонент на всеки диалог за е, върховенството на закона? и принцип, на който да разчитат и страните членки. Как може да направите така, че да се подава една балансирана фактологична информация? Госпожа Дали. Благодаря. И аз ще засегна въпросите на върховенството на закона. Госпожа Барли, извинявайте. Що се отнася до една от страните членки, е, Полша, към нея бяха насочени много процедури в такъв смисъл, над 30 в последните 4 години. И имам един малко по-общ въпрос. Все още сме свидетели на много така проблематични решения там. Как, какво трябва да се случи, за да се обърнете към Европейския съд и особено графика? Колко дълго може да чака комисията? Може ли да се реагира достатъчно бързо, да речем? Госпожа Смека. Господин, благодаря. Благодаря, че сте тук, господин комисар, да отговаряте на нашите въпроси. Отново тематиката е върховенство на закона. Много се радвам, че ще излезете още тази година с доклад по темата. Имате подкрепата на нашата комисия, а и на парламента за налагане на механизма за върховенство на закона, защото той е важен не само за случаите е, за, с Унгария и Полша, но и за защита на а, е, правата е, на, цели, на, вси, цели, на всички европейски граждани. И за това парламента ще а, иска а, механизма да фигурира в едно междуинституционално споразумение между трите институции. Доколко може да бъде обвързващо едно подобно споразумение? Този механизъм не следва да замества процедурите по член 7, а да ги допълва. И по отношение на регламента, свързан с бюджета, там а, се говори да се въведат и условно вие, свързани с върховенството на закона. Как си представяте, че могат да се въведат подобни изисквания? Господин Рангя. Благодаря. Съвсем накратко. Извинете ме, е, защото след това ще трябва да напусна залата, за да е, се присъствам на заседание за бъдещето на Европа, работната група. Как е, виждате създаването на един постоянен механизъм за оценка на върховенството на закона? Защото нещо, което според мен не сработва при задействането на член 7, е, че обръщаме прожектора към една единствена страна, което понякога не работи в полза на единственото, единството в тази страна и нейния народ. Ако има е, механизъм, който да е справедлив към всичките 27 страни членки, може би ще можем да преодолеем не а, обективността или несправедливостта на подобни оценки. Какви стъпки ще предприеме комисията за създаването на един такъв постоянен механизъм, госпожа Киничи? Благодаря, господин председател. Бих искала да ви задам един въпрос във връзка с защитата на върховенството на закона, но от по-различна гледна точка. Според мен върховенството на закона днес е изложено на риск поради някои форми на престъпност, като например тероризма или организираната престъпност. Организираната престъпност е все повече се установява на европейска територия. Води и до тежки на трансгранични престъпления. Не би ли следвало, според вас, по въпроса за борбата срещу организираната престъпност да се приеме общоевропейска стратегия? Имам предвид приемането на нормативна уредба, по която да се преодолеят разликите между отделните държави членки. Преди малко разговаряхме с президента на Евроюст, който ни представи резултатите от сътрудничеството, което значително се е подобрило през изминалите години. Каза, че под линия на това сътрудничество може да се преодолеят много от тези разлики между отделните системи, но има в момента все още празноти, от които се възползва организираната престъпност. Не би ли следвало за това, според вас, да се приеме общо европейска нормативна уредба за борба срещу организираната престъпност, по която да се преодолеят ограниченията от предходния акт. По него не се постигнаха резултатите за хармонизация, така както ги бе предвидила комисията. Тя самата констатира това. Señora Pagasa Ortundúa. Госпожа Пагаза Ортундуа. Sí, muchísimas gracias. Me sumo a la pregunta de la señora Kinichi. Благодаря. Мога да се присъединя към изявлението на госпожа Киничи. Е, организираната престъпност се развива и ние трябва да се опитваме да се справяме с тази заплаха за нашата демокрация. Също ме интересува какво се случва с пакета законопроекти е, за жертвите на престъпления. Директива 12 за, сериозни, е, за сериозен турмоз е, не се изпълнява достатъчно трябва да се имат предвид е, подобни проблеми. А директивата от 2000 от 2017 за жертвите ще отчетете ли и е, препоръките на специалната комисия е, за борба с тероризма по отношение на жертвите. И накрая, изкуственият интелект. Там не трябва да се поставят под въпрос основните права. Говорите за конкурентоспособност на Европа точно а, това се съвместява с технологията за разпознаване на лица. Благодаря, господин Билчик. Благодаря на господин комисаря. Много се радвам, че той застава в така, първите редици на а, исканията за а, спазване на принципите на върховенство на закона. Надявам се, че годишния доклад ще доведе и до европейско полугодие за оценка на спазването на върховенството на закона. И в такъв смисъл искам да поставя въпрос за обхвата и амбициите на първия доклад, с който ще излезете. Ще сложите ли акцент върху мерки за превенция – или ще разгледате и потенциални наказателни мерки в оценките, които ще публикувате? После един много политически въпрос, който ще стане и част от политическия дискурс. Каква ще бъде вашата комуникационна стратегия около доклада? За да така контрирате и гласовете и на скептиците, и на негативно настроените, защото е много важно едно, един е, подобен текст да се оформи в съответната рамка. Следващия. Госпожа Енч... Йончева. Благодаря. Приветствам усилията за борба с корупцията и върховенство на закона. Винаги е, в последните години на европейско ниво се подценява и няма достатъчно инструменти в това отношение и няма е, пространна стратегия е, в това отношение – проблема е, е така деликатен и може би политиците искат да заобиколят тази тема. Аз съм от България и в България корупцията нанася сериозни щети на всички области. Ние сме и най-слабото звено в е, Европа, а пък веригата, знаете, е толкова силна, колкото е силно най-слабото и е, звено. Планирате ли да приоритизирате борбата с е, корупция не само в рамките на е, върховенството на закона, но и като цялостна европейска политика? Какво можем да очакваме като предложение от комисията в борбата с корупция? И второ, Европейската прокуратура, доколко ще бъде тя ефективна, след като е, ще има и много ограничен личен състав. Благодаря. Uh, Благодаря много, господин председател. Е, добре е дошъл, господин председател, казва госпожа Стоверия. Е, успех в работата. Два въпроса имам. Първо, нещо, което повдигнаха и моите е, е, и други колеги. За мен е приоритет тази тема, но предходната комисия значително подцени подцени необходимостта от служители на Европейската прокуратура само 35 прокурори бяха предвидени за над 900 предвидени случая, но само в Румъния има над 900 дела, свързани с прокуратура с измами с европейски средства годишно. И така, може ли да дадете информация за потребностите на Европейската прокуратура и как ще можем да се е, погрижим да се засилят, да засили защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. След това организираната престъпност, изпирането на пари и трафика на хора. Обсъдихме темата и в пленарен зал миналата седмица. Това, което се прави сега не е достатъчно. Как ще действате и какви са следващите стъпки? Ще то бе. Uh, thank you, Sharon. Thank you, uh, Commissioner. And Господин Табер, благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, Вие отговаряте за съдебното сътрудничество между държавите членки. Имам въпрос, свързан с възможностите държавите членки да вземат решение за депортирането на осъдени престъпници. Виждаме, че в Европа се увеличава трансграничната престъпна дейност – престъпните банди, които са организирани е, трансгранично, е, злоупотребяват със свободата на придвижването и трябва да засилим сътрудничеството между полицейските органи. А, когато става дума за сериозни престъпления, имаме възможност да вземем решение за депортирането. Но има ситуации, в които а, криминални и престъпни организации се занимават с кражби и обири. Може техни членове да бъдат осъдени, обаче европейската рамка по настоящем не предвижда е, мерки за тяхното депортиране. Всъщност изглежда е доста по-трудно те да се депортират, ако са европейски граждани, отколкото ако са трети граждани. Аз съм от Швеция 70% от всички е, обири се извършват именно от организирани престъпни групи. И е, след това е, те, ако бъдат хванати, биват осъдени, но не могат да бъдат изпратени обратно в родната си страна, защото са европейски граждани. Благодаря, госпожа Поред. Благодаря, господин комисар, господин е, вече 25 месеца минаха от е, задействането на член 7 срещу Польша, но нещата не се подобриха. Е, правителството продължава да атакува съдебната система. В Европейския парламент бе проведен дебат миналата седмица и в четвъртък се прие важна резолюция. Въпросът е, могат ли да се предприемат мерки пред съда? за налагане на временни мерки и има ли план за действие на Комисията за механизма за върховенство на закона? Има ли възможност да се защитят местните органи срещу тези механизми и как ще се гарантира тяхното правомерно прилагане? Благодаря. Господин Сарселехос. Благодаря, господин председател. Нека с позволението на колегите си да благодаря на комисаря за презентацията и за това, че е, говори за сътрудничество между Европейската комисия и нашата парламентарна комисия. Нещо, което е необходимо за задълбочаване на усилията по изпълнение на основните задачи, именно функциониращи демократични институции и засилване на борбата срещу престъпността, за да може Европа да бъде по-безопасна. Горещо подкрепям разработването на новия механизъм за върховенство на закона, който обявихте, но разбира се, чакаме да научим подробностите. Надявам се, че ще имате възможност скоро да дойдете в нашата комисия, за да поговорим за подробностите, за процедурите и за начина по който механизъмът ще функционира. Мисля, че това е важно, защото е необходимо и защото гражданите искат да се случи. След това, Искам да говорим за доклада на Европейската комисия за Европейската заповед за задържане. Има много елементи, които трябва да се обсъдят и в нашата парламентарна комисия вече започнахме да работим по доклада за приложението и се надявам, че ще може да се надгради върху постигнатото до тук, защото то не е малко и може да се отбележи доста напредък. За да се подобри този механизъм, за да може да се постигнат неговите цели. Благодаря, госпожа Келер. Благодаря, господин председател, госпожо комисар Райндерс, както каза и колегата Рамона. Успех! Имате нашата подкрепа. Запретнали сте ръкави и работите сериозно по важните теми, е, нещо, което много ни радва. Е, две теми, които колегите вече засегнаха. Първо, може ли да дадете повече информация за сътрудничеството е, в съдебната област на Евроюст? Функционира добре, как може да се задълбочи още повече това сътрудничество? На второ място, госпожа Фондерлайн, председателката на Европейската комисия, поиска от вас да се погрижите съдебната политика, политика да допринася за борбата срещу тероризма и екстремизма и всички важни измерения на сигурността. Не сме се занимавали с темата сигурност а, в този план все още. Има ли възможност да се разработи нещо като европейско ФБР? Нашите съграждани очакват по-ефективна работа, защото мафиатите много бързо а, разбраха как да се измъкват между различните полицейски и съдебни системи. Може ли европейската политика да стане по-ефикасна? Благодаря, госпожа Пелетие. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Искам да спомена положението в затворите в Европа, което е доста лошо. 106 е, на 100 в Португалия, 115 на 100 в Италия, на 120 на 100 места в затворите са затворниците в Румъния. При положение, че е, разполагаме с член 3 за основните права, Господин комисар, при положение, че има сериозна опасност условията в центровете за задържане да са незадоволителни, искам да ви задам следния въпрос. Ще поемете ли ангажименти за подобряване на правата на задържаните лица, за да може да се възстанови доверието в съдебната система на държавите членки? Благодаря. Благодаря, господин Питърс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Благодаря за информацията за изкуствения интелект през феврари. Ще се обсъди е, на темата в подробности. Преди няколко месеца казахте, че ще има рамка с хоризонтални и вертикални елементи Как ще е, се отрази е, това ваше изявление на предложението ви през феврари? Благодаря, госпожа Тун фон Хонштайн. Благодаря, Ун Хонштайн. Благодаря, господин е, председател. Благодаря ви, господин комисар, за направеното изказване. Знам, сигурна съм, че ще си сътрудничим добре. През този мандат знам, че темите, по които отговаряте вие и госпожа Юрова, е, са едни от най-важните за Европейския съюз в момента. Споменахте и няколко важни елемента. Казахте, в интернет не може да има безнаказаност. Говорихте за правата на жертвите, говорихте и за изкуствения интелект, говорихте и за приложения, засягащи правата на човека. В този е, смисъл искам да спомена сериозните кампании на омраза и е, оклеветяване в държави членки, насочени не само срещу политическа опозиция, срещу политици, но също и срещу съдии. Също чухме и кампания, чието източници са в Министерство на правосъдието. Има и такива кампании срещу а, е, висши служители в Европейската комисия, в Европейски институции и прочие. И много често тези кампании се, се съпътстват с а, кампании за масова дезинформация. Това е много опасно. А, отразява се зле на правата на човека, превръща на а, при, хората взети на прицел в жертви. Има ли някакъв начин този феномен, който става все по- разпространен, да бъде ограничен. Това бе споменато и в Бялата книга. Благодаря вече. Имаме доста голям списък въпроси. Благодаря на всички, че се опитаха да се изкажат възможно най-накратко. Виждам, че има и допълнителни желаящи да се изкажат, но нямаме време. Добре, съвсем накратко, господин Тодораке. Съвсем накратко няколко въпроса. Първо, стратегията за жертвите е обявена за 2024 година, ако правилно съм разбрал. Защо толкова много ще се чака? Знам, че не може всичко да се направи в самото начало, но 2024 година е последната година на мандата. След това за Европейската прокуратура. За бюджета за ресурсите. По-настоящем Европейската прокуратура е включена в раздела с агенциите в бюджета и се конкурира с тях за бюджета си. Но Европейската прокуратура е европейски орган, а не агенция. Не трябва ли да бъде включен в раздел, включена в раздела с европейските органи? Трети въпрос. Изкуственият интелект. Знам, че предвиждате бяла книга, но все пак. Да, искате да се защитят ценностите, човека да е в центъра, но как по-конкретно може да се намери равновесие между необходимостта от иновации и вземане на водещо място в света от една страна и защита на етичните стандарти. Как ще се намери точното равновесие? Ще се прилага ли оценка на риска? И още един комисар. А, въпрос. Председателя на Евроюст преди да дойдете каза, че електронното предаване на доказателства не е а, важно. Аз, аз разбрах, че вие казвате точно обратното. Благодаря. Тъй като това е структуриран диалог, нека да подхождаме структурирано, да дадем възможност на, пред... на комисаря Райндърс да а, с... отговори и след това вземам предвид желанието на господин Кърнер да се изкаже госпожа Вишневска. Благ... Господин Кърнер, благодаря ви, господин комисар. Благодаря за презентацията. Разбираме вашия интерес към доказателствата. Европейския парламент работи задълбочено по темата. Смятам, че инструментът е проевропейски, но мисля, че са необходими някои определени предпазни мерки, за да се защитят основните права. Работим много активно по темата. Искам да задам един въпрос. Електронният обмен на доказателства трябва да бъде начален етап на преговорите с Съединените щати, така че може да ни кажете малко повече за преговорите с Съединените щати. Също можете ли да ни кажете малко повече за споразумението, което Съединените щати вече подписаха с, Велико... с Обединеното кралство, което все още е член на Европейския съюз? Благодаря, господин Прайер. Господин комисар, искам да повдигна само един въпрос. Спомена се доколко е важно да има мораториум на лицевото разпознаване за целите на масово следене. Темата е повдигната, защото е доста обезпокоително това, че се сканират лицата на хората на публични места, защото технологията е известно, че е дискриминационна, първо, и второ, че има доста грешки при нейното приложение и резултатите. Благодаря, госпожа Вишневска. Последен коментар. Благодаря ви много. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за изложението. Всички аспекти, свързани с ефективната борба срещу организираната престъпност, са от значение, но трябва да се борим и срещу корупцията. Борбата срещу корупцията – трябва да залегне сред приоритетите ни. Преди пет години, например, в Полша бе поведена тази битка срещу корупцията. Тогава успяхме да компенсираме пропуснатите приходи от ДДС. Те възлизаха на над 260 милиарда може да се възползвате от челния ни опит в това отношение. Другият ми въпрос се отнася до изпирането на пари и екстрадирането на престъпници. Казахте, че говорите по механизъм за върховенството на закона. Как точно смятате да процедирате? По въпроса за процедурата по член Държавите членки разполагат изключително с прерогативи за структурата на съдебната си власт. Затова не би трябвало комисията да надхвърля правомощията си, така както са закрепени в договорите. Все пак тя е пазителка на договорите. Затова това и не мога да дам положителна оценка на действията, които предприемате по отношение на реформите в Полша. Последният ми въпрос. Мисля, че днес бяха направени изказвания, базирани на дезинформация. Надявам се, че при политическите си решения няма да се водите от тези изказвания. Благодаря ви много. Бяха зададени изключително много въпроси, включително а, свързани с организираната престъпност, а, с Европейската поли... а, прокуратура, с изкуствения интелект. Разполагате с 20 минути, така че имате време да се опитате да отговорите на голямото количество зададени въпроси. Благодаря ви, господин председател. Ще започна с върховенството на закона. Тъй като мнозина от вас, като започнем с госпожа Мецола, зададоха въпроси за плановете ни за въвеждане на механизъм за върховенството на закона. Казах, че тази комисия ще излезе с първия доклад за върховенството на закона тази година. Целта е да се прилага не само един инструмент. Ще продължим да работим и с други инструменти, като процедурата по член 7, но към тях ще добавим механизма и годишния доклад. Годишният доклад ще е първата възможност за процес, по който няма да има дискриминация спрямо определени държави членки – този процес ще се прилага към всичките 27 държави членки. Няма да упоменавам конкретни държави. Както казах в уводните си думи, вече имахме възможност да обсъдим тези държави в пленарната зала и тук във вашата комисия. В бъдеще няма да се извършва дискриминация спрямо определени държави. Какъв график предвиждаме? Ще изпратя писмо до всички държави членки, като ще ги помоля да излъчат свои представители за контакт. Искаме да водим дискусии по бъдещия доклад с всички държави членки не защото искаме да ползваме информация само от държавите членки, която да залегне в този доклад. Ще работим и с други структури, като Венецианската комисия, Греко, Агенцията за основните права и други заинтересовани страни при работата си по доклада. В комисията също така разполагаме и с набора от показатели за правосъдието. Той също може да бъде използван за доклада. И така, по графика предвиждаме първо заседание с държавите членки през месец февруари. Ще информирам естествено и съвета, и парламента в лицето на вашата комисия – за напредъка постигнат по работата по доклада. Няколко думи за цялостния контекст. В подобен доклад е важно да се посочат кои са стандартите, приложими към определени области. Важно е да напомняме, че има стандарти на ниво Европейски съюз, на ниво Съвет на Европа и други институции. Стандартите се определят и от Европейския съд. Комисията следва да прилага решенията на Европейския съд. Като начало първо ще определим приложимите стандарти, след това ще направим анализ на ситуацията в отделните държави членки, ще посочим установените в отделни държави рискове, ще излезем и с някои препоръки. Какви проблеми може да има? На какви въпроси трябва да се спрем? Първо, независимостта на съдебната власт. Това е първата предпоставка за върховенство на закона. Колкото по-независима е съдебната власт, толкова по-ефикасно защитава тя правата така че на първо място ще се спрем върху съдебната власт. Ще засегнем и въпроса за корупцията. Немалко въпроси бяха зададени за корупцията и престъпните групировки. Действително, трябва да работим много усилено, усилено по тези въпроси, не само по линията на механизма, но и по линия на всички инструменти за съдебно сътрудничество. На тези въпроси ще бъде посветена отделна глава в доклада. Текста ще се спреми върху плурализма на медиите. Ще видим дали следва да се упоменат и други въпроси. Това ще е първият доклад. Доста широк е обхватът на темите. Вероятно ще решим да не ги засягаме всички в този доклад. Има и други инструменти, по които могат да бъдат обхванати някои елементи като например доклада за хартата на основните права. Вероятно комисията ще излезе и със свой доклад за демокрацията. Ще можем да използваме всички тези елементи. Добре ще бъде да започнем с някои конкретни въпроси по този доклад, като положението със съдебната власт, както и описание на ситуацията в държавите членки. След това ще очертаем проблемите и накрая ще излезем с препоръки. Ще трябва да си отговорим на въпроса дали е възможно да се подобри положението с върховенството на закона в Европейския съюз. Дали можем да убедим някои държави членки да прилагат по-високи стандарти в това отношение. Това ще е една от целите по доклада. Той може да е и инструмент, който да е предпоставка за образуване на производства за нарушения от страна на комисията. Може да помислим на базата на този доклад и за МФР и за въвеждането на условия за предоставянето на европейско финансиране. Ще може да се използва с други думи този доклад и в други области – няма да се спирам подробно върху електронните доказателства, но знам, че обсъждате тази тема и от гледна точка на върховенството на закона в отделни държави членки. И по... този доклад може да допринесе за разискванията и по тази тема. В началото на германското председателство вероятно ще излезем с доклада. Докладът ще бъде обсъден в рамките на диалог, който ще организираме по време на германското председателство. Комисията ще излезе с този доклад, ще го представи на съвета. Съветът вероятно ще направи партньорска проверка на ниво държави членки, ще проведе дискусия, ще се запознаете и вие с доклада, вероятно ще организирате дебат по него. Това е най-добрият начин за прилагането на уеднаквен процес по отношение на ценностите и политическите ни критерии. Ще има принос този текст и а, към а, разискването за бюджетните последици. Мисля, че е назрял моментът да се обсъди този въпрос. Както вече казах, разполагаме и с други инструменти, като процедурата по член 7, производството за установяване на нарушение на договорите и други. Ще продължим да, ги, да се възползваме от тях, за да налагаме култура на върховенството на закона в държавите членки. Изключително важно е с оглед на върховенството на закона да се постави началото на нов процес, да се проведе политически дебат по ценностите, закрепени в член 2 от договора. Още един елемент е свързан с Европейската прокуратура. Немалко коментари бяха направени по този въпрос – Искам да работя по стъпването в длъжност на Европейската прокуратура към края на тази година. Тя трябва да може ефективно да заработи, считано от месец ноември тази година. Към това се стремим. Вече е встъпи в длъжност госпожа Кьовечи. Сега предстои да се учреди колегиумът. Трябва да има възможност за вземане на съответното решение и в съвета – Оттам нататък ще трябва да говорим за бюджета. Предходната комисия вече ми представи елементите, по които трябва да се предвиди бюджет. Те са свързани с функционирането на прокуратурата. Водят се сега отново разисквания по този въпрос. В комисията се правят в момента актуални разчети по броя на случаите, с които ще бъде сезирана прокуратурата от отделни държави членки. Ще разговарям с госпожа Кавеши по този въпрос. Мога да я помоля да разговаря с вас и с съвета, за да ви представи тези нови разчети за бюджет. При необходимост, разбира се, ще поискаме по многогодишната финансова рамка да се предвиди по-висок бюджет. Но до тогава трябва да си създадем пълна представа. Вече разполагам с един първи документ. Ще видим и какви ще са разчетите на госпожа Кавеши и нейните сътрудници. Готов съм да разговарям и с вас. В случай, че има някакви искания и от ваша страна, ако настъпят важни промени в съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси, възникне нужда от по-голям бюджет, готови сме да обсъдим и този въпрос. Разполагам с разчетите на предходната комисия за агенциите и за Евроюст. По настоящото предложение за МФР се предвижда понижаване на бюджета, но съм готов да проведа разговори с Евроюст. Ще видим дали има марш за маневри в комисията, в парламента и в съвета по въпроса. Но вече разполагаме с конкретните цифри от решението от май миналата година ще има и по този въпрос Element. възможност за открити разисквания с Евроюст. Общия регламент за защита на данните. Заявих, че още от самото начало, от влизането в сила на акта, следва да се гарантира правилното му прилагане. За целта трябва да бъдат подпомогнати националните органи, за да бъде уеднаквен процесът по прилагане във всички държави членки. Във връзка с това органите се нуждаят от финансова подкрепа или пък от подкрепа под формата на човешки ресурси. Към края на процеса има естествено възможности за образуване на производства за нарушение. Разполагаме с необходимите инструменти, за да установим добро сътрудничество с държавите членки, за да ги подпомогнем, но ако не бъдат постигнати резултати, можем да сезираме съда и да изискаме по-ефикасно изпълнение на всички елементи по регламента. Мисля, че трябва да работим за по-добро прилагане на регламента, тъй като това ще е в полза на всички граждани. Прекрасен е този акт, но не мисля, че има достатъчно упростена процедура по него, за да прилагат те коректно регламента. Вероятно, може по линия на изкуствения интелект да се създадат някои приложения, които да допринесат за това. Говорихте за промените в Обединеното кралство във връзка с регламента за защита на данните. Вече следим този процес. Изключително кратко време е предвидено за преговорите, само до края на тази година. Но Обединеното кралство взе това решение. Имаше възможност министър-председателят на страната да приеме законопроект, по който бе наложен този толкова кратък срок. Ще анализираме ситуацията и ще настояваме за коректното прилагане на регламента. Както казах, този регламент може да послужи за добър пример за целия свят. Ще следим изключително внимателно развитието на нещата в Обединеното кралство по отношение на този регламент. По въпроса за електронните доказателства. Не искам още от сега да въздействам на парламента. Предстои той да излезе с позицията си. Комисията вече излезе с своята. Сега очаквам конкретните предложения на парламента по предложението на комисията, след което ще започнем триалог. По време на трилога, разбира се, ще се опитам да ви убедя, че трябва да се направи нещо по въпроса за електронните доказателства. Естествено, трябва да има баланс. Притеснени сте във връзка с основните права и върховенството на закона в някои държави членки. Но въпросът стои така, както стои с МФР. Ако няма бюджет, няма и условия. Ако нямаме възможност да работим с електронните доказателства, като, като ни се предостави достъп до такива и в други държави, то няма и никакъв смисъл от действия по отношение на върховенството на закона. Да, трябва да работим активно за борба срещу корупцията и организираната престъпност. Но организираната престъпност е трансгранично явление. Ако в борбата си срещу организираната престъпност, корупцията и спирането на пари нямаме достъп до електронни доказателства от други държави, то ще ни е трудно да поддържаме върховенството на закона. Затова и трябва да се постигне баланс. Нека опомена САЩ, тъй като опоменахте преговорите с САЩ. Няма да сключвам споразумение с САЩ преди да се вземе решение на ниво Европейски съюз. Първо Европейският съюз трябва да си очертае обща позиция. Оттам нататък ще работим по отделни въпроси с партньорите си в лицето на трети страни и естествено САЩ правата на жертвите. Да, парламентът излезе с някои предложения по този въпрос. На първо място обаче трябва да се приложи действащия набор от правила, приложим към всички жертви. Логично е след множеството терористични атаки в немалко държави и членки в центъра на вниманието ни да попаднат жертвите на тероризма, особено през изминалите години. Но има и много други жертви на престъпления. Затова е много важно процесът да се организира така, че да се очертаят набор от действия и мерки, приложими към всички жертви на всички видове престъпления – говорих за стратегия. Не се предвижда тази стратегия да излезе през 2024 година. Става дума за стратегия за периода от 2020 до 2024 година. Не искам да чакам до 2024, за да предприема нещо. Тогава би било малко късно. Предвижда се стратегията да е за периода от 2020 до 2024. Ще работи много усилено по нея. По въпроса за организираната престъпност. Новият доклад за механизма за върховенството на закона ще е важен инструмент в това отношение. Ще работим и по нови инструменти, за да подпомогнем прокурорите в действията им за борба срещу корупцията, изпирането на парите и организираната престъпност. Ще засилим сътрудничеството и координацията с Евроюст. Ще работим и за повече хармонизация на европейско ниво. Електронните доказателства ще допринесат за капацитета ни за борба срещу подобни престъпления. По въпроса за изкуствения интелект. Комисията на 19 февруари ще излезе с бялата си книга. Затова изчакайте първо публикуването на тази бяла книга, преди да пристъпим към обсъждането на отделните въпроси. Една от задачите ми е да поставя човека в центъра на вниманието си по отношение на изкуствения интелект. Трябва да работя за изграждането на капацитет за защита на основните права и борба срещу всички видове дискриминация по отношение на всички употреби на изкуствения интелект. Едновременно с това трябва да работя и по изграждането на капацитет за изграждането на система за гарантиране на безопасността на продуктите. Вече е в сила съответната директива. Много е важно да се запази този капацитет за гарантиране на безопасността на всички видове употреби на изкуствения интелект. Същото въжи и за отговорността за нанесени вреди. Трябва да работим по този въпрос. Да се приеме единна уредба за многото различни възможности. Не съм против и прилагането на тъй наречения вертикален подход. В някои области вероятно трябва да се направи повече или да се предприеме нещо по-различно. В здравеопазването, например, има много специфични казуси, като например трансплантациите и други. Но няма разминаване между хоризонталния и вертикалния подход. Аз съм в подкрепа на първия, хоризонталния подход, който да обхваща всички видове дейности. Ще излезем първо с бялата си книга, след това ще организираме обществено допитване. Ще бъде много интересно да се проведат дискусии с всички заинтересовани страни. Опитах се да отговоря така, господин председател, на множеството зададени ми въпроси. Нека се върна на механизма за върховенството на закона. Това е един важен инструмент. Знам, че са много високи очакванията към него. Но нека първо започнем работа по него. Говорил съм и преди, когато изпълнявах други функции за възможността за прилагането на модел, по който да няма дискриминация спрямо отделни държави членки. Сега едва започваме работа. Казах ви какви подготвителни дейности ще извършим през втората половина на тази година със сигурност ще излезем с доклад. Ще има възможност той да бъде обсъден от съвета и от парламента, след като го представи комисията. До тогава ще извършваме подготвителни дейности и ще продължаваме да използваме и останалите инструменти на наше разположение. По отношение на една държава членка решихме да образуваме производство за установяване на нарушение. Бе взето решение за привремени мерки по отношение на дисциплинарните процедури в Полша. В момента се работи и по новия законопроект, внесен в полския парламент. Но сега още е прекалено рано да се каже нещо по въпроса. Ще се запознаем с окончателната редакция на законопроекта и ще видим дали следва да предприемем нещо. Виждам, че вече влизат в залата представителите на Хрватското председателство, за това няма да се разпростирам повече. Ще продължим да разговаряме както тук на заседанията ви, така и по време на триалога. Би било чудесно, ако може да започне триалогът за електронните доказателства още едния месец. Благодаря, благодаря на комисар Ренде за така подемане на традиционните дискусии в нашата парламентарна комисия. Много се очаква, голям товар от работа имате електронните доказателства са от ключово значение. Те имат отношение не само за политическия процес в Европейския съюз, но и взаимоотношенията с трети страни, като например Штатите. Благодарим ви. Заповядайте, останете сега при нас. С нас сега е и заместник министъра на Хрватското председателство, за да говори за срещата на министерско ниво между ЕС и Штатите по отношение на съдебно сътрудничество. Добре е дошъл на господин заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи. Сега ще продължим е, дискусиите в присъствието и на комисар Рейндерс, който ни представи е, гледащата на комисията по теми, които са важни за нас киберсигурността, за опазване на данните и много други теми, които бяха поставени и на срещата на върха между Европейския съюз и Штатите по въпроса за правосъдието и вътрешни работи. Имаме време до започването на заседанието на координатите, координаторите, извинявайте. Много е важно да се придържаме към раз, времето, с което разполагаме. Ще дам думата първо на координаторите, след това на останалите колеги. Имайте предвид, имаме само общо 45 минути. Ще чуем първо господин заместник министър-председателя и след това господин Рейндерс отново. Благодаря. Благодаря а, за поканата да говоря пред комисията Либе за срещата на а, високо ниво Штатите а, Европейски съюз. Тя се проведе във Вашингтон през декември. Ще ви представя основните теми, които бяха засегнати. Там бе председателство на срещата от финландския министр на правосъдието и комисар Рейндърс от наша страна. Господин комисарът също ще има възможност да сподели какво се случи там. Както нормално в нашия диалог по правосъдие и вътрешни работи, Срещата на министерско ниво между двете страни бе проведена в много приятелски дух. Ние подчертахме ангажимента си да продължим с сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешния ред, включително и оперативно сътрудничество. Делегацията на Съединените щати е, включваше секретаря за вътрешна сигурност и други високопоставени ръководители, което показва колко голямо внимание отдават те на тази среща. Предвид, че нашите координирани действия са а, оперативни а, по своя характер, бяха представени и Евроюст и, след, и а, службата за външна дейност и а, координатора за борба с тероризма. Тези министер... срещи на министерско ниво нямат за цел да договарят нови инструменти за сътрудничество – те са по-скоро една отлична възможност да подадем най-нова информация на нашите партньори и да обсъдиме основни е, проблеми. Един от тези проблеми е борбата с тероризма. Ние имаме дългосрочно сътрудничество с видими резултати в това отношение. Коментирахме възможността за обмен на информация с цел да се е, борба с тероризма, включително данни е, събирани от щатите и от регистъра за пътнически данни. Говорихме и за противостоянето на крайни екстремистски групи от двете страни на океана и за потенциалните връзки между тези групи. Също така дадохме информация за мерките, които предприемаме в борба с хибридните заплахи, а също и с заплахи от химическо, биологическо и ядрено оръжие. Също анализа за оценка на риска при използване на непилотирани въздухоплавателни средства. Различните е, заплахи будят и съответни различно ниво на притеснение за защита на критичната инфраструктура. Обсъждаме и съвместни инициативи за справяне. Киберсигурността е област, където се очаква да работи правоприлагащите органи и от двете страни на океана. Коментирахме, че и двете страни са на едно мнение, че трябва да се разглеждат и асоциираните рискове за сигурността при предоставяне на данни 5G. Също е, обозначихме ред пред проблеми, свързани с киберпространството. Е, коментирахме споразумението е, за достъп до електронни доказателства и преразглеждане на втория протокол на Будапештинската конвенция за киберпрестъпността. Обсъдихме и предизвикателствата, използвани от използването на криптирани данни и необходимостта да се, търсят, да се търси баланс между защитата на основните права и гарантирането на възможността на агенциите да имат достъп до криптирани данни. взаимо сътрудничеството в идентифициране на хибер, хибридни заплахи е, бе коментирано и е, отбелязахме е, срещата на експерти от Европейския съюз и Штатите, които обсъдиха най-добри практики за е, защита на възможността да се произвеждат свободни и справедливи избори виза, реципрочност на процедурите за отпускане на виза, възможността да се постигне пълна реципрочност също бе коментирана, като всички страни приветстват осъществения напредък, а именно и достъпа на Полша до облегчения визов режим също остава и е, да коментираме с позитивна оценка и усилията на други страни да се включат към този режим. Благодаря, господин заместник министър председател. Сега нека да чуеме господин Рейндерс. Благодаря. Нека да благодаря на Харватското председателство за това, че ни даде изчерпателна информация за тази среща. Аз присъствах на нея за пръв път в моят, на нов, моя нов пост и мисля, че тя е изключително важна по отношение на оперативното сътрудничество. По отношение на програмите за борба с заплахите за сигурността, ние обсъдихме и споразумението за данни на пътниците и също прояви на екстремистски групи. Подчертахме колко е важно да има по-добра информация и данни, които се използват за наказателни производства. По отношение на споразумението за имената на пътниците, участниците приветстваха направената оценка и изказаха надежда, че окончателният доклад ще бъде скоро оповестен с съответно надлежно подадена информация от Съединените щати. Коментирахме и съдебното решение за канадската регистър за пътнически данни и се говори, че е необходимо да има международно споразумение за въздухоплаването. Поставена бе темата за екстремистки групи и също борбата с терористично съдържание на интернет. За хибридните заплахи обсъдихме мерките за сътрудничество при преодоляване на заплахи от употреба на химическо, биологично и ядрено оръжие – и също и е, използването на е, непилотирани е, дронове. При е, темата киберсигурност се постави въпроса за потенциалните ръскове от инфраструктурата е, за 5G, включително за мрежите за доставка и съответно необходимите мерки, които да се предприемат от правоприлагащите органи ние искаме да засилим натиска определени компании да бъдат отстранени от веригата на доставчици на 5G. Също е, това бе направено от страна на щатите, а ние коментирахме колко е важно да се прави оценка на риска, включително да се изготвят мерки за смягчаване на въздействията според е, съобщенията на съвета от декември. Следващия блок от теми бяха заплахите за кибер и киберпространството като цяло. Говорихме за трансграничен достъп за електронни доказателства. Това е важно и за двете страни. Това, преговорите започнаха по един конструктивен начин и ние подчертахме, че трябва да има първо споразумение вътрешно в Европейския съюз за съответните правила, но може да се търсят двустранни споразумения с щатите, ако преговорите в ЕСА продължат твърде дълго. Европейския парламент обаче не би могъл да се произнася върху съдържанието на двустранни споразумения между страните членки и Америка ще получите и повече информация за това къде се разминаваме в позициите. Макар, че като цяло общ, имаме обща цел да вървим напред, а не да се задълбочаваме в дебати по не, нещата, по които нямаме съгласие. Решихме да работим и по седмия протокол на съвета на Европа за кибер престъпления. Там е доста деликатна материята, защото щатите много настояват да се приемат ред принципи, които искат от предоставящите услуги да дават достъп на правоприлагащи е, органи е, до е, криптирани данни ние призовахме да се дадеме сметка за предизвикателствата пред правоприлагащите органи и необходимостта да се спазват основните права. А, но считаме, че е, намаляването на нивото на криптиране представлява всъщност отслабва нивото на защита. За изборите приветствахме е, срещата на експертно ниво от 26 ноември 2019 година и подчертахме, че този диалог трябва да остане на експертно ниво за обмяна на най-добри практики. Ние говорихме също за необходимостта да е, оценяваме риска за критична е, инфраструктура и киберсигурност. Продължихме и с обсъждане на въпроса за визите. Подчертах колко е нужно да има и по-бърз е, процес, а и да има информация за това какъв процент визи се отказват, за да може в Европейския съюз да предприемем съответни мерки. Евентуално обсъдихме въпроса за реципрочно чен режим за безвизиво и пътувания. Приветствахме включването на Полша в визовата програма – но и отчитаме настояването на Европейския парламент да има реципрочност. В е, странични срещи се срещнах с главния прокурор, разясних му моята, моята нова роля и, роля и пост, особено по отношение на върховенството на закона и отново поставих въпроса за криптираните данни. Да, е, не е лесено начало е, среща с е, щатите. Не забравяйте, че имаме ограничено време, само половин час. След това има заседание на координаторите, а след обед Хрватското председателство ще представя приоритетите си. Сега започваме с представителя на НП. Gracias, президенте. Eh, commissioner министър, Thank you both for your reports. Господин Мело, благодаря за доклада за тази среща. Много е важно да поддържаме диалог с Съединените щати по ред в ред области, които са свързани с сигурността на нашите граждани. Много е важно и да никоя страна да не бъде изоставена в тези взаимоотношения. Но сега пет страни членки е, са обект на различно третиране по отношение на е, визовите режими. Полша, Кипър, България, е, Румъния и естествено Харватия. Бихте ли ни дали някакъв график за това какво се очаква да се случи в това отношение? Що се отнася до външните, чуждите бойци, доколко голям е този проблем? Обсъдихте ли възможности да се процедира нещо по тази тема? А след срещата бе отбелязано, че там е бил поставен сериозен акцент за споделяне на информация от зони, където има бойни действия. Може ли да ни разясните в какъв вид инфраструктура ще се осъществява това споделяне на информация? И накрая електронните доказателства. Какви е, стъпки са били предприяти в е, преговорите между ЕС и Штатите, като се има предвид, че окончателният текст още не е одобрен? Благодаря. Социал-демократите, госпожа Сипел. Благодаря ще поема, подема последния коментар на колегата Мело. Не съм много е, щастлива, че е, преговорите за електронни доказателства започват, когато все още няма европейско решение. Очевидно, ние и повишаваме очакванията. Защо? Страхувам се, че щатите ще влязат в двустранни споразумения, както са го направили с Обединеното кралство. Някои от тези двустранни споразумения могат да бъдат много добри, други могат да бъдат и е, ужасни, но и няма причина да бързаме в това отношение, така че до известна степен се притеснявам. Що се отнася до криптирането на данните, знаем, че този процес е много важен. И се питам, има ли вече някаква идея как може да се предоставя достъп до криптирани данни, без да се поставя под въпрос доверието в тези данни. Защото вие казвате, това ще е само за публичните власти, но когато отваряме една вратичка, простете, тази вратичка може да се използва от мнозина, затова, че може, затова може би трябва да търсиме други начини за достъп. Що се отнася до изборите, как да осигурим тяхната справедливост и свобода в киберпространството, това е полезна тема изборната система в Съединените щати по принцип предизвиква известни притеснения за това доколко дава възможност на гражданите да участват в избори и да се включват в този процес. Така че не бива да забравяме това. Разбира се, е, паралелно с случващото се в електронната среда и опитите да бъдат повлияни е, гражданите. Благодаря. Обнови Европа, госпожа Интвелт. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Благодаря, господин комисар. Нека първо да кажа, че се надявам, че съобщението от госпожа Фондерлайн, че тази комисия ще бъде геополитически ориентирана, ще е, доведе до малко по-самоверено отношение е, в отношенията ни с нашите приятели от другата страна на Атлантическия океан, защото до сега нещата съвсем не бяха така. Все прекланяме глава пред тях, да започна от любимата си тема, обмен на, на име на пътниците. На всички е, ни е ясно, че отнош... Е, е, договорката с Съединените щати е, по никакъв начин не отговаря на стандартите, е, заложени и от Хартата за основните права и от юриспруденцията на Европейския съд. Така че крайно време да се сложи край на това е споразумение, което е на практика нарушение на европейското право. Много години чуваме колко е важно това споразумение за сигурността, но честно казано до сега доказателства за това не са ни предоставени. Сега, програмата за отменяне на визите Съединените щати на практика отказва да признае факта, че визите с Европейска европейско правомощие и различни европейски граждани се третират различно. Е, и е, предходната Европейска комисия просто прие това. Струва ми се, че е по-важно да са приятели на американците, отколкото да защитават правата на европейските граждани. И е, не става дума за преговори и за това, че дадени страни трябва да положат някакви усилия. Просто става дума за европейски граждани. Те имат права. И не американците определят кой има повече права и кой е по-малко. Вашия предшественик заяви пред нас, че няма да отмени да, да се занимава с темата, защото е политическа по своя характер. Аз работя по законодателни въпроси. Не може да ми се извиват ръцете, защото нашите американски така наречени приятели – а, не извиват ръцете. Какви са тези приятели, дето просто се разпореждат и казват или ще ни слушате, или ще а, си подписваме двустранни споразумения и точка. На Европейската комисия трябва ясно да заяви пред американците. Ще преговаряме с вас, но след като изготвим Европейска директива по темата. Комисията казва, ще се сключи споразумението, след като се приеме директивата? Е, да, ако се преговаря по-рано, как ще се преговаря по стандарти, без да се знае какви са европейските стандарти? И накрая, господин председател, изпратихме писмо пред Европейската комисия за ефективността, но изискахме такава писмо но доколкото разбирам, то все още не е изпратено. Изпратено е. Вчера получих информация, че не е изпратено. Значи, ако е изпратено, е изпратено съвсем скоро. Групата на зелените, господин Брайер. Благодаря, господин комисар. Трябва да не забравяме, че Съединените щати не гарантира еквивалента на нашата защита на основните права. Те използват политика, е, политики на масово следене. Обявили са така наречената война срещу тероризма и е, не се въздържат от изтезания, от унизително отношение към задържани лица, от извънсъдебни разправи и прочие. Поради тези основни различия между техния и нашия подход, сътрудничеството с държави, които не защитават основните права по един и същи начин, така както са защитените като нас или еквивалентен, може да бъде постигнато само в контекста на споразумение, където изрично са защитени тези права. Съгласна съм с казаното, че споразумението за мен е на имена на пътниците, което изрично противоречи на решение на съда, нарушава европейското право. Комисията ни обеща, че ще предоговори това споразумение в контекста на преговорите с Канада. Прави ли се това и каква е реакцията на Съединените щати? Следващата тема за шифроването. Но то е важно за сигурността. Може да бъде ефективно или не. Ако искате да има достъп до правоохраняващите органи, по същия начин ще се даде достъп през същите вратички и за хакери. Даде ли се достъп до криптирана информация на което и да било опълномощено лице, това означава, че с лекота ще го добият и неопълномощени лица. Именно това е, е смисъл на криптираните данни. Да не се е, осъществява достъп до тях от когото и е да било. Все се говори за правоохраняване, но и за силите на реда, но не се говори за основните права. Настоявам това да е основна част от преговорите. Благодаря ви, господин Брайер. Е, няма представители на идентичност и демокрация и на ЕКР, така че преминаваме към Обединената левица. Е, Госпожа Ернст. Господин комисар, комисията е пазителка на нашите договори, на учредителните договори на Европейския съюз, а не на интересите на САЩ. Моля да имате това предвид, тъй като през изминалите години двете неща малко се сливах. Цинично е това, но е факт. За гражданите на САЩ въжат по-различни стандарти на територията на САЩ за защита на данните, независимо дали това ни се нрави или не. Факт е, че стандартите прилагани от САЩ са много по-низки от нашите. Няма нищо изненадващо в това. Става дума за системен проблем, по който трябва да работим. Искам да отправя едно предупреждение към вас и към всички нас – Опазете нашите договори, опазете нашите данни спрямо САЩ. За целта трябва да подходите по-критично. Ако не направите това, то не знам изобщо какъв е смисълът от цялата ни работа. Споразумението с САЩ Privacy Shield. Парламентът много критично подходи към това споразумение. Предстои да постанови решението си и Европейският съд. Бяха внесени някои подобрения в това споразумение. Изиграли роля това споразумение по време на разговорите ви? Говорихте ли за необходимостта от подобрения? Споразумението за резервационните данни на пътниците с Канада. Споразумението с САЩ в това отношение е много по-лошо от споразумението с Канада. Какви са последиците от това? Не възнамерявате ли да поставите тази тема на дневен ред? Какво смятате да предприемете? В рамките на какъв срок възнамерявате да действате, освен това? електронните доказателства и доказателства и размяната на електронни доказателства с САЩ. Напълно съм съгласна с позицията на колегите по въпроса. Изключително плашещо е за мен онова, което казахте по въпроса. Изключително притеснително е с оглед на учредителните ни договори, които вие следва да пазите. Трябва да оставим време за отговор и на заместник министър-председателя и на комисария. За това, е, моля ви, изказвайте се за не повече от една минута. Благодаря на комисария и е, на министъра за презентациите. Хрватия, Румъния, България и Кипър е са останали е, въщите държави членки на Европейския съюз, чието граждани все още не се радват на реципрочно третиране по отношение на визите между Съединените щати и Европейския съюз. Тоест, тези граждани всъщност са в позиция неравнопоставена на тези е, на останалите държави членки. Отменянето на визите е насочено към останалите държави членки и е добре държавите членки да реагират по-ефективно на изискванията на Американската администрация. Какви са мерките на комисията, как ще подкрепи държавите членки, за да се включат в системата за отменяне на визи и как виждате сътрудничеството за бъдеще за премахването на тези пред предизвикателства. Започват преговори за обмен на електронни доказателства. Също времено тук не е приключил процесът по темата. Изобщо има съмнение дали е, е разум, дали е необходима такава мярка. Имаме Европейска заповед за разследване, за да се засили, ускори трансграничния достъп до доказателства в Европейския съюз, американците вече имат огромен достъп до данните на европейски граждани по силата на споразумение и по силата на простия факт, че американски фирми просто събират тези данни. Може ли е, е, е, е, да е, настоя да се внимава да не се вкарват норми през задната вратичка още преди те да са договорени тук в Европейския съюз. Това би било много опасен прецедент. Благодаря. Има няколко минути за отговор. Първо е, давам думата на вас, господин заместник министър-председател Божинович. Министър-председател. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите по групи. Ето споразумението с Канада за обмена на имената на пътниците. Това споразумение не беше обсъждано на срещата. Срещата се съсредоточи върху възможностите за подобряване на действащото споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, което наскоро беше автоматично подновено за нови 7 години. И двете страни споменаха а, значението на наскоро сключените споразумения за оценка на функционирането на, на обмена на данни на пътниците за реципрочността по отношение на визите. От името на родната си страна съм напълно съгласен с казаното от вас, но трябва да се изкажа тук от името на председателството. И комисария, и председателството съвсем ясно заявяват, че европейската позиция, каква е европейската позиция по темата. Съединените щати са длъжни да допуснат безвизово пътуване за всички граждани на Европейския съюз. Това е мярка за реципрочност. И припомнят на американската страна, че това е единствената държава в света, чието граждани се ползват от безвизово пътуване в Европейския съюз, но която не предоставя същата привилегия за всичките 27 държави членки. Призоваваме също и за прозрачен процес, е, що се отнася до е, изискванията за програмата за мена на визите и искаме тристранния диалог да доведе до конкретен напредък. Включването на Полша в е, програмата за отменяне на визите е добър знак, но не е достатъчно. Заедно с Европейската комисия ще продължим да настояваме по темата на следващите си срещи с американските е, власти. Що се отнася до електронния обмен на доказателства? И двете страни са подчертавали нееднократно необходимостта да има по-ефективен обмен на информация между съдебните власти и правоохраняващите органи и е, е, като част от е, това сътрудничество и обмен на електронни е, на доказателства по електронен път. Затова съветът миналата година прие мандат за откриване на преговори с Съединените щати за електронните доказателства и назначи Комисията за главен преговарящ. Може би господин комисаря може да даде повече информация за напредъка на преговорите но има едно нещо, което е сигурно. На споразумението Европейски съюз и Съединените щати ще трябва да бъде съвместимо и с европейското право в областта на електронните доказателства, което се преговаря в момента, и с Съединените с, с, правните норми на Съединените щати. По-настоящем има споразумение за взаимна правна помощ и общо споразумение за защита. Що се отнася до криптирането, не сме стигнали до заключения. Имаме отлични възможности за да а, обсъдим а, диалога, който тече от двете страни и на Атлантическия океан по тази тема и е необходимо да се предприемат конкретни мерки, ако искаме е, да има а, законен достъп до важни доказателства за правоохраняващите органи. Също така беше спомената темата и за чуждестранните бойци. Става дума за продължаващо сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати по темата и е, на последната среща е, страните разговаряха за това как да задълбочат сътрудничеството между съответните компетентни органи и как европейските агенции да имат повече достъп до информация и повече правомощия за споделянето й. Благодаря ви, господин заместник министър председател От е, името на комисията е, Либе е, ще е, бъда като представител на съвета по вътрешни работи в края на тази седмица и съм сигурен, че ще можем да разпитаме повече господин Божинович, когато представлява малко по-късно хрватското председателство. Следващата среща с Съединените щати ще се проведе в Харватия през май в Добравник. Благодаря ви, господин комисар. Имате думата. След това ще проведем заседание на координаторите и ще се видим отново след обед. Заповядайте. Благодаря е, във връзка с казаното от господин заместник министър-председателя е, за чужестранните бойци. Искаме е, повече информация, обмен на информация с Европол. На това настояхме. И мисля, че е полезно да има такива срещи два пъти годишно с Съединените щати. Що се отнася до защитата на данните, вече от известно време се опитаме да убедим американските си партньори, че е необходимо да се предвижат напред. Може би сте видели и какви са последните предложения в Калифорния по темата, така че разговорите са полезни. За електронния обмен на доказателства ще повторя казаното на 2 октомври на изслушването си. Обсъждаме темата за Съединените щати, но нищо няма да бъде а, сключено, докато не се постигне а, договорност в Европейския съюз за вътрешните правила тук. А, поисках правомощие за начало на тристранен диалог за обсъждане на европейското предложение. Не искам да си променям темата, по, позицията по въпроса. По програмата Privacy Shield очакваме анализа на съда. И когато се вземе решение, ще го приложим. За споразумението за обмен на информация за пътниците работим по доклад за оценка на действието на този обмен. За април тази година се очаква този доклад и ще се разгледа цялостното приложение от е, началото на съществуване на механизма. Ще се разгледат положителните резултати от споразумението и резултатите като цяло и въздействието, както ефективността, необходимостта и пропорционалността. Ще се вземе предвид и еволюцията на съответната правна рамка в областта на прецедентите е, и на съдебните дела и от двете страни на е, океана. И целта е да се разгледат различните случаи, които показват до каква степен са постигнати целите. Разбирам направените коментари за криптирането. Сложна е тази тема. Именно за това в разговора с главния прокурор на Съединените щати се опитах да разбера повече какви са намеренията там по тази тема. Европейския съвет признава факта, че престъпниците все повече използват криптиран обмен на информация и заявява, че това е проблем при правоприлагането. Е, не е добре да се отслабва криптирането, но трябва да се преодолеят предизвикателствата. Предложени са 6 прагматични мерки в този доклад за напредъка и комисията е отворена и, и към допълнителни решения. Комисията вярва, че въвеждането на системни задни вратички за достъп всъщност е, е начин да се отслаби киберсигурността. Затова комисията е против на е, този тип достъп. Комисията прави оценка на решения, които могат да дадат възможност за правомерен достъп от страна на правоохраняващите органи и подчертава е, значението на силното криптиране като основен елемент в поддържането на е, електронния вътрешен пазар и защитата на личната неприкосновеност на гражданите. Е, държавните правителствени ръководители ясно заявиха, че трябва на правоохраняващите органи да получат някакъв достъп до криптирани данни, Комисията си дава сметка за това, че темата е изключително чувствителна и ще продължи да работи по изследване на възможни решения, които да са пропорционални и които да са добре обосновани. И смятаме, че те трябва да бъдат в контекста на сериозен механизъм, който предлага мерки за правна защита. И накрая за визите, е, господин председател, наясно съм с позицията на Европейския парламент по темата. Резултатите, постигнати с Канада и други държави, показват, че е, може да бъде постигнато е, освобождаване от визи и с дипломатични контакти. Подходът показва резултати и с Съединените щати през ноември 2019 година и Полша беше включена към а, програмата за отмяна на визите на Съединените щати. Искам да ви припомня, че комисията продължава да се бори за оставащите четири държави членки и да помага на тези държави членки да изпълнят условията, които са включени в програмата за обмяна, отмяна на визите, включително и с прагматични е, съвети. Съединените щати заявяват, че ще включат четирите държави членки в програмата, след като те изпълнят изискванията. Вземат се предвид и последиците на евентуално преустановяване на дипломатическите разговори по определени а, теми. Трябва да подхождаме внимателно. Сигурни сме, че една по една оставащите държави членки ще бъдат включени в програмата за отмяна на визите. Полша беше вече един постигнат успех. Благодаря много. Благодаря на заместник министър председателя на Харватия, на господин Божинович, както и на комисаря Райндер за това, че ни предоставиха а, информация в големи подробности и че продължихме да работим до края на сутрешното заседание. Благодаря, ще се видим днес след обед. It's 15.15 actually, because there's coordinators meeting. Заседанието днес след обед започва в 3.15, тъй като има заседание на координаторите.